yeah. All Right, Jazine's back. Okay, I'll start any... Така, започвам да или иначе. Най-напред, преди да представя Георг, искам да благодаря на членовете, които присъстваха на съвместното заседание и слушването с комисията ИТРЕ много дисциплина показахте, дисциплинираност. Е, е, вие съвместихте все в едната минута, за която ви бях помолил. Е, закъсняхме с 20 минути, но това защото колегите от ИТРЕ е, изпуснаха е, времето. Е, благодаря ви. Следваща точка. В дневния ред. Размяна на мнение – е, доктор Георгия Жембовски за функционалните блокове въздушно пространство. Благодаря, господин председателю. Уважаеми е, колеги от е, парламента, е, с удоволствие се връщам тук. Знаете, че винаги се чувствам като у дома си. Донесъл съм ви един нов документ. Надявам се, че вече сте го получили или ще ви бъде даден скоро. Актуализиран вариант на моя отчет за постигнатия напредък 6 месеца след последното ми изказване. Започвам с положителна констатация от последната ни среща – България и Румъния полу... пос... подписаха на 12 декември споразуменията си за Дунава. Посетих София и Букурещ. Мога да ви кажа, че и е, двете страни е, усилено работят е, по изпълнение на мерките за е, по-добро сътрудничество между националните е, надзорни органи и е, националните оператори във въздушното пространство. Е, Данюфаб, е, е, всъщност блока за Дунава, може би ще следващия ни напълно функционален блок. Знаете, че също имаме такъв блок между Дания и Швеция и между Ирландия и Великобритания. Значи Дунавският ще бъде третия. Е, Дания, Швеция, Ирландия, е, Великобритания е, чрез надзорните си органи са идентифицирали работата си, като тяхната инициатива е ФАБ 4 защото са четири страните. Те вече разработват идеите си на оперативно ниво е, знаят, че ако двата съществуващи оперативни блока искаме да ги е, слеем, трябва да има е, сътрудничество на всички нива. Така че инициативата ФАП 4 е добър пример е, за е, нещо, е, което и вие разисквахте в началото на годината, когато правихме отчета и казахме на комисията, през следващите две години трябва да намалим броя на функционалните блокове от 9 на по-малък брой, защото се стремим към единно европейско небе. И мисля, че датско-шведския блок и ирландско-британския блок са добри примери. Сега, разочарованията все още има четири блока, които все още не са подписали споразумението. Е, преди е, да е, се задейства един функционален блок, трябва споразумение не само на национално ниво, но и между надзорните органи на държавите членки и трябва е, истинско сътрудничество до интеграция е, на оперативните нива. Значи има четири блока, които все още не са подписали споразумението. Северноевропейския блок Норвегия, Финландия, Естония и Латвия. След това. Може ли кафе, ако обичате? The... Е, then there is the Baltic Fab, which is... Балтийския блок, Полша и Литва. Третият блок е югозападният, Португалия и Испания. И четвъртият блок е това, което наричаме е, синьо средиземноморие – Италия, Малта, Гърция и Кипър. Поне те така се наричат. Синьо средиземноморие. Миналата седмица се срещнах с един кипърски служител и той каза, че Гърция няма правителство. И аз казах, хубаво, нямат правителство, това е решение на народа, обаче поне останалите три страни могат да започнат подготовката. Така че да свършите работата по подписване на споразумението. Надяваме се, че е, след изборите в началото на май в Гърция ще има коалиционно или някакво друго правителство и ще има е, министър, който да отговаря за тези въпроси. Така че е, още нещо ужасно, е, ще ви кажа. Е, и то всъщност е първото. Още четири блока не са подписали споразумението. Истински обезпокоително е, че има два блока, които са подписали споразумението, обаче е, не се и е, канят да интензифицират сътрудничеството си. Централно европейският блок, в който включва 6 страни и 55% от въздушното пространство, подписа споразумението на 2 декември 2010 година. Като юрист след повече от година аз се ядосвам, че не са го ратифицирали. И малко е постигнатият напредък. Някои казват, трябва да изчакаме френските избори, да видим дали ще бъде сформирано ново френско правителство. Не можем в Европа вечно да чакаме следващите избори. А другият блок е, е блокът Централна Европа. В него са включени 7 страни Словакия, Чехия, Унгария, Австрия, Словения, Хърватия и Босна и Херцеговина. Те работят за е, постигане на някакви методи, но е, доколкото Босна и Херцеговина са председатели, е, трябва да кажа, че и в двата примера, които давам, е, наблюдаваме разочарование. Е, целта на законодателството за единното небе е след 3 години, а законодателството е от 2009 година, значи след 3 години, декември 2012 година, да има усъвършенстване или поне условия за усъвършенстването в четири сфери – безопасност, капацитет, рентабилност и е, отражение върху околната среда. Е, в някои блокове наблюдаваме положително развитие. Просто не искам да кажа, че няма никакви реформи. И известни реформи наблюдаваме в отделни сфери, където разликите са на лице между отделните блокове. Е доста добре в някои блокове върви синхронизирането на въздушните трасета. Сега това спестява и керосин, гориво, и пари, и отрицателно отражение върху околната среда. В някои блокове добре се върви към гъвкава употреба на въздушното пространство, ако си спомняте историята на блоковете, най-напред идеята беше цивилните и военните по-добре да си сътрудничат когато съм а, говорила с генерали от военно-въздушните сили в повечето страни, те се оплакват, че няма достатъчно пари за гориво а, да извършват полети 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Така че а, тук се върви напред а, и още един пример ще ви дам за датско-шведския блок. Те е, сформираха холдингово дружество, и от 1 юли тази година дружеството ще започне да функционира. Така че е, националните е, услуги ще се извършват вече от един доставчик. Това е много модерно виждане. Е, в някакъв момент, може би, просто ще се разпуснат националните доставчици и ще се мине към този единен доставчик. Е, е, това са само няколко е, примера, с които искам да ви е, покажа, че въпреки известните разочарования, намеренията, с които бяха създадени блоковете, са добри за нашите граждани. Тези блокове са средство за постигане на истински напредък в единното европейско небе и е, средство за изпълнение на националните е, системи за резултати. Е, в категория 6, е, раздел 6 на е, моя отчет за всеки блок ще видите личната ми оценка доколко добри са националните предложения за резултати, за конкретни резултати. Аз е, е мога да правя само лични оценки, надявам се държавите членки да не ме замерят с камъни за тях, но Е, във всеки случай има орган за анализ на резултатите. Той в момента е, доизработва документа си. Може би документът ще бъде готов следващата седмица, след което комисията ще му направи анализ. Така че сега предлагам собствената си оценка. Добър е блокът на Великобритания и Ирландия. И ще видите, че казвам за него следното. Британско-ирландския е, капацитет и е, цели за рентабилност е, като цяло – са адекватни и съответстващи на целите на Европейския съюз с една бележка. Е, целите е, за рентабилност на Великобритания трябваше да бъдат променени. Страната беше замолена за това, но не ги промени. Идеята е, че по отношение на економическите резултати комисията има възможност само два пъти да отправим молба към държавите членки да е, подобрят целите си, но няма възможност да ги е, съди. Е, има други случаи, е, обаче, в други случаи, е, ако е, не създадат такива функционални блокове, комисията може да завежда дела срещу държавите членки. Нека премина към заключението. Време е да припомним, че държавите членки единодушно с Европейския парламент а, решиха а, да приемат а, с необходимите цели законодателството за единното европейско небе. За това сега трябва да го изпълняват. имаме много добри примери за функционални блокове. някои държави членки обаче казват, нямаме много идеи. И когато няма идеи, можете да се обърнете към онези, които са постигнали вече по-добри резултати, по-малко замърсяват околната среда, по-рентабилни са. Това искам да кажа на държавите членки. Трябва да побързат до декември месец тази година да си изпълнят задълженията. Някои е, членове е, на вашата комисия могат да се обадят в националните Министерства на транспорта и да запитат дали са изпълнени препоръките. Опитвайте се да ги окоръжавате. Ние не искаме никого да наказваме, просто окоръжавайте държавите членки. Това се стремим и ние да направим. Нека си изпълнят задължението. Господин Калас, с когото се срещнах вчера, е, възприема единното европейско небе като една от основните си задачи за втората половина на тази година. Е, знаете, че парламентът тук има своята роля, комисията пък е пазител на договорите, е, така че ако държавите членки не изпълняват задълженията си, комисията може да им изпрати напомнителни писма. Това са писма, предшестващи образуването на производство за неизпълнение на задължения по общностното право. Времето тече. Ако нещата не станат както е предписано, на 5 декември тази година комисията ще започне да изпрати, е, да изпраща е, такива напомнителни писма на, Европе... на държавите членки. Не бива да се заблуждаваме. Обещали сме на гражданите, е, че ще разполагат с единно европейско небе, което е нещо хубаво и за тях, и за економиката, и за околната среда. И мисля, че парламентът и комисията действително са се стремили към тази цел, когато са приемали нормативните актове. Като бивш евродепутат мога да кажа, че ние много пъти сме приемали страхотни нормативни актове и в един момент оставаме изненадан, че държавите членки просто не ги изпълняват. Затова комисията ще изпълни функциите си на пазител. Господин Калас е решен на това. Започнах положително, нека и завърша в положителен дух. и в трети е, страни се водят преговори за тяхното присъединяване към функционалните блокове. Е, както знаете, създаването на функционални блокове е изцяло от компетентността на държавите членки. Комисията не може да им казва кого да поканят е, да се присъедини към блоковете. Самите държави членки отправят такива покани. Но някои трети страни проявяват жив интерес в Исландия е много смешна системата за транспорта, отговаря вътрешния министр, но говорих с него и му казах, че е добре да има развитие на национално ниво, за да се прецени към кой блок да се присъедини страната те могат да се присъединят към един от три блока, северния. Излязоха от него, могат разбира се да се върнат също така могат да помислят за датско-шведския блок. Защото Исландия в съответствие с, датско, с разпоразуменията с датското правителство носи отговорност за Гренландия. И също така и ирландско-британският е, блок е добър за тях. Е, така че исламското правителство има избор между три различни блока, но трябва да изпрати сигнал е, кой от блоковете да го покани. И още нещо, което бе положително за мен, бях в Сърбия. Ако погледнете отчета, първа страница, ще видите, че между а, синьото средиземноморие, Дунавския блок и, север, и Централния блок а, има една дупка. А, там се намират две страни с а, статус на страни кандидатки за членство. Босна, Херцеговина и Сърбия съвсем отскоро. Сърбия има нещо като вътрешно споразумение за въздушен блок а, с Черна гора и си имат спор... а, система, а, мисля, че тя се казва МАЦА, която позволява контрол на въздушното движение в, в сръбско небе. Говорих също с румънците и българите, членовете на блока Дунав, за да преценим кого евентуално те могат да поканят. Молдова води разговори за присъединяване към Дунавския блок от източна страна. Може би не е лоша идея Сърбия и Черна гора, които си имат междудържавно споразумение, както и Македония която официално се нарича Фирум, бивша Югославска република Македония, но аз я, и на, я наричам Македония, може да реши да се присъедини. Разбира се, държавите членки са тези, които преценяват кого ще поканят, пак го повтарям, но е добре е, да се е, мисли в този положителен дух. Е, добре, че и държавите от Западните Балкани е, мислят за присъединяване към системата на функционалните блокове е, от въздушно пространство. Това са положителните елементи. Е, искам да благодаря на състава на Генерална дирекция МУВ. Вижте ги колегите отзад, господин Кастилети, господин Бена, който работи заедно с мен и някои други членове на този състав са тук. Искам да благодаря истински на комисията, тъй като работата е сложна но пък е приятна. Заслужава си труда. Знаете, че често пъти държавите членки знаят, че имат задължение за нещо, обаче транспортните министри имат проблеми с железниците, е, с камионите и е, не проявяват чак такъв жив е, интерес е, към проблемите на авиотранспорта. Сега транспортните министри а, е, са а, е, ни обещали, а, е, че а, ще действат повече за изграждането на един европейско а, небе. Ние не го правим за собствено забавление, а за да подобрим безопасността, ефективността, рентабилността и екологичните измерения. Всичко това е много хубаво и за нашите граждани, и за обществото ни като цяло. Благодаря за вниманието. Много ви благодарим, господин Ярженбовски. Според а, а, моя списък, 8 оратора са записани. Моля, съблюдавайте а, ограниченията в а, времето и ще разполагате с по 2-3 минути за вашите коментари, след което ще чуем а, отново наш основен оратор, господин Джош. Благодаря, скъпи господин председател, господин, скъпи Георг. Много благодаря за хубавата работа за този доклад. Мога да кажа, че ти си изключителен оптимист, но има и един разочароващ елемент. Той е доста силен, защото не само в този, и в много други случаи се сблъскваме с подобен случай, че има решения, които не се изпълняват и а, се изправяме пред проблема как да обясним на един гражданин, че има закони, които съществуват, но не се изпълняват и как могат да бъдат подведени под отговорност от тези, които не са го изпълнили. И тези проблеми поставят под въпрос е, европейската идея. Как можем да потърсим отговорност от държавите, които не се придържат към тези е, регламенти? Как е, искаме да увеличим ефективността? Как искаме да понижим разходите? Това са въпроси, които се, са важни за нас от много време. И това е ясното послание навън. Моят първи въпрос къде са всъщност трудностите за изпълнението на договорите, къде са проблемите за еф ефективността. И по отношение на междуправителствените договори, къде са трудностите там за по-ефективна работа? Има ли възможности работата да бъде подобрена? Още един въпрос един все по-разпространяващ се въпрос е има ли альтернатива, така наречените виртуални центрове. Бих искал да чуя твоето мнение за тази альтернатива. Каква може да бъде и ролята на Сезар по отношение на интеграцията на тези виртуални центрове? възможно ли е те да ускорят едно положително развитие. И а, заключителна забележка от наша страна искам да кажа, че ние очакваме доста твърда позиция от страна на комисията, но не можем да толерираме, че трябва да чакаме до декември 2012 година за нещо, което знаем още сега. Намираме твоето предложение за много подходящо и а, не смятаме, че трябва да се чака до декември. Благодаря. Благодаря. Толка дрой, три минути. Благодаря. Благодаря и на бившия наш колега господин Ержебовски за откровения анализ на сегашното положение. Вие сте разочарован и ние споделяме тези чувства, но някак не сме изненадани, тъй като Очаквахме подобно нещо. Имаше сигнали от някои държави членки, че няма да изпълнят този ангажимент. И положението няма да е удовлетворително към края на годината. Вие посочихте множеството предимства, които се очертават с тези функционални блокове за европейското въздушно пространство, рентабилност, по-малко замърсяване, по-низки разходи. Ясно е, че няма основателни причини да се бавим с тези проекти. Имаме нужда от стратегии за оказване на натиск върху държавите членки. На първо място този натиск трябва да дойде от Европейската комисия. Те са в най-изгодно положение да го упражнят. Следва да работим индивидуално по отделните случаи и с съвета. В краткосрочен план, струва ми се, държавите членки трябва а, да съзнават добре какви са сроковете и това следва да се напомни. Комисията трябва вече да се заеме с подготвителната работа, а не просто да изчаква зад колисите, да се заеме с разработване на ново задължително законодателство, което да се внесе много бързо след съответния срок. Имам два въпроса към нашия оратор. Първо, какви са истинските причини за това да се бави работата. Дали те са свързани с неохота у националните органи или конкретни причини в въздухоплавателните услуги. Втори въпрос. Миналата година одобрихме субсидиите по повод на функционалните блокове. Имате ли представа как се разходват тези средства? Председателя, благодаря. Вайснер, 3 минути. Благодаря, господин председател. Благодаря и за доклада на Георг. Аз също искам да се изкаже в същия смисъл. Невъзможно е тук да се приемат закони и никой да не мисли да ги изпълнява. Всички тези проекти, които са одобрени от държавите членки, разбира се, че те струват пари, дори да носят печалба, но тук не трябва да се плаща нищо, просто трябва да се води конструктивна дискусия. И въпреки, че а, е, ние а, е, говорим с а, е, много държави, водим разговори, а, нито в Германия, нито във Франция а, нещата върват а, без а, всякакви пречки. Така че действително трябва да упражняваме и натиск в държавите членки, за да тръгнат нещата. Винаги се питам дали има и още нещо, което можем да направим, защото за всички е много неудовлетворително това положение. И аз самата непрекъснато говоря за единното а, небесно пространство. Има много хора, които не знаят. Господин Ранзаур, транспортният министр, те знаят, разбира се, но има много други хора, които биха могли да въздействат върху някакви решения, а, но не, не знаят достатъчно за това. Тоест, това е нещо, което ние бихме могли да направим, да дадем повече информация, а, но за всички, както вече се е, спомена, че положението не е удовлетворително и ако имате някакви препоръки какво ние можем да направим, ще се е, придържим към е, тях. Благодаря. Господин Крамер, тогава Люктенбергер, три минути, заповядайте. Um, yeah. Много благодаря. А, чудесна идея. Всички ние бяхме единодушни, че това ще бъде изключително полезно, както за сигурността, така и за разходите. По отношение на реализацията, тя е много по-бавна, отколкото аз се надявах. И в в условията на криза всички се надяваха да бъде много по-бързо приложението на, тази, на тези решения, особено когато става въпрос за създаване на нови работни места. Но също така пречка е и националното мислене в рамките на националните граници в а, коридорът е, Централна Европа, там където е, е Австрия, е, положението е същото, защото в а, този а, функционален блок са обединени държави, които доскоро са воювали една срещу друга. И е минало време не повече от а, едно поколение. Така че от тази гледна точка имам известно разбиране за бавността на процеса. В, в посока на другите функционални блокове нямам това разбиране, защото там не е ясно защо няма нищо друго, освен начални фази на сътрудничество. При положение, че става въпрос за държави, които не са особено големи като територия, нито отдалечени една от друга. А, вие споменахте Блумет, това романтично име на този функционален блок. Искам да попитам дали се е разрешил проблема с северно-италианското въздушно пространство. Знаем, че там имаше трудности. А, по отношение на Фабек, бихте ли казали, че а, успешността на въздушния коридор на Централна Европа е по-ниска и трябва ли ние да вземем някакви мерки? А, дали имаме нужда от допълнителни стратегии? Благодаря. Мисис Фостер. Благодаря, господин председател. Благодаря и за отличното изложение, което чухме от оратора. Мисля, че всички си даваме сметка а, за трудната задача, с която той се е заел. за мен е ясно защо не вървят нещата между британци и ирландци. Но иначе, струва ми се, не бива да търсим извинение за баването на всички тези проекти. Вие конкретно очертахте а, примери с а, държави, които са подписали своите спогодби и вървят напред, други не са го направили. Има и такива, които през последните три години не са направили нищо. Това е неприемливо. И според а, Георг, а, разбираме и от доклада, трябва да си даваме сметка и за а, Цезар като част от Цезар сме заложили тези блокове. Защо някои изостават повече от другите? И вие го казахте, зависи от волята на държавите. Сигурно на практика е много трудно да се постигне политическата воля. А, тъкмо това очакваме от тях, за да се постигне напредък. Когато погледнем на юго и блока Фабек, основните области, и там където преминава огромен трафик, знаем, че там има проблеми с гъвкавостта на въздушното пространство, има проблеми с заедостта, с профсъюзите, особено в юго-источната част. И тук трябва да сме откровени. Не можем да постигнем всичко наведнъж. После обнемното кралство, което стои, стои малко в страни от континенталната част. Там а, винаги са проявявали а, прекалена предпазливост по отношение на своя суверенитет. Но как се очертава всичко това в а, контекста на реализацията на проектите? Тук а, става дума за милиарди лири. можем да постигнем огромни економии и да подобрим а, безопасността. Ясно е за всички, че държавите просто си седят пасивно и нищо не вършат. Опитвам се да ги насърча и да кажа на всички, че трябва да вървим в тази посока и че не си правим добра услуга с това поведение. Милиони хора са се насочили към тази област на, ре, на реализация и знаем, че споделяме сериозни опасения относно заедостта в бъдеще тази област могат да се разкрият нови работни места. Георг, още веднъж ви благодаря. Мисля, че от наша страна ще направим всичко възможно, всичко, е, което, по е, което, което е по силите ни. Просто мога да ви насърча да продължите да настоявате да работят. Господин Маяско, 3 минути. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, господин Яржеповски, за това, че сте сред нас днес. Благодаря ви и за свършената работа. Знам, че работите неуморно. Но това е реалността. Декември е срокът за функционалните блокове. Нито един няма да е в експлоатация. Имам предвид да работи. И това е ясно на всички. Това е моето мнение. Знаете добре, че на мен не ми допадаше тази идея за функционални блокове във въздушното пространство. Аз смятам, че от европейско небе може да се случи и без подобни структури. Знаете, че държавите членки трябва да преодолеят някои такива психологически моменти, за да прегърнат идеята. Какво ще правим след декември 2012 година, когато настъпва срока? Необходимо е Европейската комисия да предприеме нещо. Ясно е, че подходът отдолу нагоре не работи. Ако чакаме да се случи единото европейско небе, то това ще е другият е, подход, отгоре надолу. Самият факт, че държавите не успяват да организират тези блокове, може да се разглежда като основание комисията да предприеме нещо на свой ред, ако искаме да постигнем единото европейско небе. Това е първият ми въпрос. Вие какво бихте предложили и какво смятате, че комисията трябва да направи? Втори въпрос. Какво смятате за, от, за инициативата А6? 70% от небето, като част от инициативата за шесте, така наречени АТМ, за постигне на единно европейско небе чрез Цезар и конкретните резултати. Информирани ли сте за това? Какво смятате за това, за тази инициатива? Срещнах се с хора, които работят по това. Те споделят много добри намерения. Вероятно искат да работят сами, без да търсят подкрепата на съответните органи, но те са убедени, че ще го постигнат посредством схемата за резултатите. Защото по линия на тази схема се изискват много неща. Какво смятате вие за това? Благодаря. Господин Даниели, с 3 минути. Благодаря. Е, Благодаря на господин Ежембовски за неговата работа. Имам два-три кратки въпроса. Един от колегите вече спомена нещо подобно. Защо, на какво се дължи съпротивата у държавите. Това политическа воля ли или по-скоро бюрократичен проблем? Проблем на администрацията. И втори ми въпрос. Имате ли представа какво е мнението на въздушните превозвачи? дали те могат да упражнят някакъв натиск и какво точно е възможното тяхно въздействие. Ако европейските държави предприемат стъпки и се раздвижат, определят срок на 4 декември, дали можем да изходим от това, че въздушните коридори и въздушните блокове вече ще бъдат в действие? И при положение, че а, политическата воля е на лице и няма административни пречки, а, как според вас биха изглеждали нещата с а, функционалните блокове в източна и южна Европа. В това пространство, особено през лятото, има много въздушно движение. Смятате ли, че развитието на функционалните блокове ще бъде приключено и те ще бъдат приведени в експлоатация? Съществува разговори между държавите членки. Там се обсъждат различни въпроси. В рамките на това сътрудничество искам да попитам дали има синергии, когато става въпрос за единното въздушно пространство. Има ли синергии, както например при Ирландия и Великобритания? господин Карамър, благодаря много. Чувствам се малко като вкъщи и всеки от нас двамата е по местата. Каква е причината за бавното развитие на нещата? Мога само да кажа, че вината не е в координатора. Господин Грош вече каза, че когато става въпрос за кръстосаното а, приемане на нещата или железопътния пакет. Всички тези а, неща са приети, документите са приети, но на практика нищо не се случва. Така че ако се обърнем към представителите на комисията, смятам, че е тяхна задача, задачата на пазителите на договорите, да се обърнат към съда, ако има държави членки, които не спазват поетите ангажименти. Това се случва на всички граждани, които не се придържат към законите. Те биват наказани или биват преследвани, защо това не се случва с държавите членки. И е, имам въпрос по-скоро към вас, как ние можем да ви подкрепим? Искам да попитам комисията какви стъпки вече сте предприели, какво сте а, направили и а, какви действия предстоят. Благодаря. Thank you. Mr. Baldwin. Благодаря. Господин Балдуин от а, името на Европейската комисия. Много ви благодаря, господин председателю. Ще бъда наистина кратък. На първо място Нека да благодаря на господин Яржебовски за отличния доклад. Напълно споделяме казаното от него и признаваме значимостта на задачата, по която работи. Потвърждавам думите на комисаря Кала, именно приоритет за единото европейско небе. И през цялото време усещаме а, факта, че Европейския парламент настоява неотклонно за работа в тази посока. Ще потвърдя някои от датите, с които разполагаме в момента. Действително, това е като катерене по срамен баир. 4 декември е срокът. 4 от девете блока вече имат своите материали, които са внесени. Преди края на юни ще настояваме да се внесат още материали и после ще Работим с отделните държави тази година за публикуване на блоковете до 4 декември в официалния вестник. Долавям много добре посоката на коментарите тук. Ясно е, че не желаем да чакаме пасивно датата 4 декември. Комисията не може да чака със своите оценки също. Разбираме, че желаете да приемем идеите на господин Диржабовски като а, а, начин за а, приканване към а, неотклонни действия. Също така, много добре разбирам посланието на някой от а, ораторите тук да се заловим с разработване на законодателство. Първо ще кажа, нека да приложим това, което имаме и ще направим абсолютно всичко, което е необходимо в областта на единното европейско небе. Благодаря. Председателя, благодаря. Не знам дали има натиск от наша страна, но нека да ви кажа направо, че сте под заплаха да, да чуете затръшване на вратата от наша страна. И сега реакцията на нашия оратор. Благодаря. Действително получих е, въпроси, на които ще се опитам да отговоря. Питате какви са затрудненията. Това зависи от съответния функционален блок на държавно ниво. Колега Лихтенбергер, всичко опира до историята. Някои не иска да се връщат към имперските времена – има и исторически развой на събитията, който следва да се отчита. Основното обаче опира до липсата на желание от транспортните министри и липса на кораж. Защо имаме такъв проблем? Тези доставчици на услуги по въздухоплаване са много силни в някои държави. Синдикатите също са много силни. И като се вземе цялата комбинация, се стига до блокиране на системата, при което от министъра се очаква необходимия кораж да им заяви елате да се съберем заедно, колеги, и да започнем да работим заедно по този блок. В момента ми се струва, че някои от националните доставчици е, защитават е, е, своята територия и числеността на своя персонал – Познавам един такъв доставчик, който разполага с 3000 е, човека персонал. питам се да, какво правят всички тези 3000. Това е труден въпрос. Имам предвид, че от страна на самите доставчици на услуги по въздухоплаване има вътрешен натиск. Те не желаят промяната. Те искат да задържат тези а, потоци от приходи. присъединяването на е, персонала и по-доброто управление на ресурсите, в крайна сметка и е в услуга на гражданите, в момента изпитваме един конкретен проблем. До миналата година можех да кажа на синдикатите, в авиацията има нарастване на заетостта. Не се притеснявайте от това, че се повишава ефикасността няма да има уволнение. Вие ще имате нужда от тези хора, защото трафикът нараства. Ситуацията в момента е малко по-трудна за обяснение. В някои части на Европа се наблюдават съкръщения. И все пак, идеите за рентабилност като полза за гражданите не се възприемат като ценност. Странното тук е, че понеже Разходите на тези доставчици се възстановяват от авиокомпаниите. Държавите членки не се интересуват от това, защото това, което излиза от държавния бюджет, в крайна сметка се връща обратно под формата на лицензии и такси. Институциите си вършат работата, формират своите приходи, от е, позицията на монопол, което не се контролира. Това не бива да се случва при условията на демокрацията. Едно правителство трябва да е отговорно пред парламента и ако не си върши работата, парламента следва да му поиска отговорност. За мен е неприемливо едно правителство да каже нещата си вървят, не падат самолети от небето, тук не искам да създавам нови проблеми, не искам да се карам с синдикатите, Оставете нещата така. В крайна сметка държавите членки са поели ангажименти за ясни подобрения в безопасността, рентабилността и екологията. <clears throat> Никой не бива да се оправдава с това, че не желая проблеми с синдикатите. Ясно е, че има затруднения, които трудно могат да се преодолеят. Имам конкретни примери тук свързани с идеология, с економическа борба. Французите желаят публични обсъждания, германците предпочитат организиране в частни форми. И тези различия по отношение на формата се използват от някои, които казват, ето затова не можем да се съберем да работим заедно. Аз казвам, добре, запазете си тези идеологически различия, но все пак можете да се съберете и да си кажете каква е основната задача на доставчика на услуги по въздухоплаване. Поделете си ресурсите. Някои ще отговарят за квалификацията, други ще работят по IT системата, трети ще работят по е, обществените поръчки. Може да се постигне по-добра резултатност Можете да обедините хората от 7 такива доставчика. Но всичко това изисква от е, държавите членки и техните доставчици да извървят необходимите стъпки. Пак се връщам до липсващия кораж на министрите. Не приемам, когато министрите казват, не мога нищо да направя. Всички тези доставчици на услуги по въздухоплаване са част от е, министерствата, с изключение на британския. Те са част от държавното устройство, от държавната въздухоплавателна администрация и са 100% под контрола на държавата, на правителството. Затова не приемам такива думи на министри. Всичко опира до коража. Ако министрите няма тази смелост, нещата няма да се случат. Иначе комисията трябва да ги съди. Те нямат никакъв основателен аргумент. Доколкото ми е известно, Европейската комисия желая да окаже помощ, но в крайна сметка нещата опират до волята на държавите членки. Сега няколко кратки отговора на зададените въпроси. Относно схемите с резултатите, тук е много трудно да упражним натиск върху държавите, защото комисията може да поиска само два пъти преработка и ако не се направи, нещата спират тук. Иначе имаме непреки средства като се опрем на законодателството за функционалните блокове. По линия на него държавите са длъжни да осигурят е, оптимално ползване на ресурсите на блоковете. И тук питаме какво е това оптимално ползване. Мисля си, че могат да се намерят альтернативни мерки за комисията. Комисията вече обмисля такива но тук следва да сме предпазливи. Ако комисията желая да работи по законодателен пакет от нов тип, ще ни трябват две години разработка, две години процедура, една година за транспониране. Говорим за срок от пет години. Нямаме толкова време да чакаме идеята да се работи чрез административни решения на комисията, за да упражним натиск върху държавите членки. Сега, аз съм бивш конституционен съдя и ще ви кажа, че това е много трудно. Пример с германската конституция, която иначе е отлична, с изключение на една разпоредба. Там се казва, че ръководство на въздушното движение в Германия се извършва само от германски служители или преди две години го поправиха, чрез европейски мерки. Европейски мерки. Да се променят германските а, норми вече не е работа на Европа, а на законодателя. И затова трябва да сме предпазливи. Ако се обърнете към а, френската администрация и им кажете следното, ще предадете цялата информация относно ръководство на въздушното движение. Дайте тази информация на частно дружество дори да им платите за това. Смятате ли, че френската администрация ще прегърне тази идея? Те ще кажат, това са си нашите национални данни, нашата национална а, компетентност, наш суверенитет. Затова комисията трябва много добре да се подготви, както и вие го посочихте, да извади големия чук, така да се каже, но трябва да внимавате кога ще го употребите мисля, че може да го използвате за да ги осъдите пред Европейския съд. Европейския съд сега разполага с съответните средства да налага глоби на ден. И това е факт, с който не се съобразяват някои германски министри и следва да им се напомни. Вижте какво. Ние не желаем да се стига до конфронтация. Ние целим добри взаимоотношения. Затова никога не отправяме заплахи към държавите членки. Опитвам се да ги мотивирам, да ги насърча. И за това заместник председателя комисията Калас е добре да изпрати напомнителни писма. Дори не бих ги нарекал писма за образуване на наказателна процедура. Би ги нарекал приятелски писма. Важното е да покажем чрез добри примери, че се постигат успехи чрез изграждането на функционални блокове и че те нямат извинение да се отказват от блоковете. Ето защо най-добрата практика е, може би, най-добрият ни инструмент. Опитвам се да приключа с списъка с въпросите. За Северна Италия тук трябва да проверя данните за блок Бек ще проверя. В Унгария също предстои да отида там следващия месец. Най-смущаващото, мисля, че блока Блумет, синьо Средиземно море по множество причини. Мисля, че там ще видим функциониращи блокове, така че не казвайте няма да го направим. Ще има такива блокове. Мисля, че британско-ирландския и датско-финландския ще функционират много добре, а също и вашия дунавския до декември може да заработи. Общо три се очертават и също така ФАБЕК търпи подобрение. ФАПСИ трябва да види защо не се движат нещата там. И останалите четири блока – и те са възможни. Балтийския блок, Полша и Литва, не виждам причини за тези две страни, едната малка, другата голяма, да не могат да подпишат спогодба. Надявам се и юго-западния да заработи. Завършвам с положителната новина, а именно комисията желая да работи в тази посока. По групата А6 не знам и за Цезар не съм сигурен, защото това опира до средносрочния план. Не знам до къде са стигнали те. Мисля, че парламентът би могъл да подкрепи комисията, тя от своя страна да насърчи държавите членки и направете ми тази услуга. Излезте пред гражданите, говорете с авиопревозвачите, осигурете подкрепата на гражданите, защото трябва да упражним натиск върху държавите членки, не само от страна на комисията, но от страна на самия отрасъл и авиопревозвачите. Правим го не само защото ни трябват юридически аргументи, но го правим в името на гражданите. Ако съм пропуснал някой от въпросите ви, моля, изпратете ми електронна почта, ще ви отговоря. Благодаря ви. Well, Благодаря много, Георг. Винаги очакваме с нетърпение твоите отчети, както бе казано и от членовете на комисията, никога е, няма да скръстиш е, ръце. Убедени сме в това. Ще бъдеш много активен до декември. Ако е, има някакъв начин да помогнем с най-голямо удоволствие, ще окажем помощ. Същото въжи и за комисията. Много се радвам, че е, си тук, че отново те виждаме. Да, някои от тези е, инициативи със сигурност ще стъпят на крака до следващата ни среща. До скоро! Сега трябва малко да сменим подредбата по масите. Okay, colleagues, if we can... И така, колеги, бива ли да преминем към следващата точка от нашия дневен ред на Транспортната комисия. Е, предстои съвместно заседание на нашата комисия и на Комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите във връзка с проект на доклад. Чуват се удари на председателското чук, че Бива ли е НП да запази спокойствие поне за няколко момента? С удоволствие приветствам председателя на Комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите Малкъм Хардър. Имаме отделен дневен ред за това заседание. То е съвместно. Първо има съобщение на председателя, след това представяне на проекта на доклад по собствена инициатива. И след това ще има а, разни и дата на следващото заседание. Надявам се, че разполагам с вашето одобрение за този дневен ред. Ако това е така, а, малко ми аз ще кажем няколко неща. Първо, искам а, като увод да кажа, че а, инициативата за нова услуга 112 а, предвижда и законодателни и незаконодателни мерки от компетентността и на ИМКО, и на Транспортната комисия. И с оглед а, значението на въпроса, според нас а, щеше да е добре да проведем процедурата по член 51 а, от правилника. Смятаме, е, че тази процедура следва да се приложи към е, настоящия доклад по собствена инициатива. Малка ми аз е, договорихме това предварително, надявам се, че ще го приемете. Докладчиците са изготвили един единствен проект на доклад, предмет на нашето внимание днес. Надяваме се, че и двете комисии ще го гласуват под съвместното председателство на своите председатели. На всички етапи от процедурата правата а, на съответните комисии ще се упражняват само когато те действат съвместно. Това е по член 51. За да бъде улеснена процедурата, двете а, комисията а, прецениха, че председателите на Транспортната комисия и на ИМКО трябва да водят председателството, т.е. да изпълняват председателските функции. А, ако някой друг председател на комисия желая да се включи, можем да го допуснем, но моето предположение е, че вие ще си мълчите и на никой друг няма да кажете, така че няма да има желаящи да се включат в нашата работа. Така. Малкам, ако имаш да кажеш нещо, заповядай. Uh, Благодаря, господин председател. Мисля, че това е добър пример за градивна съвместна работа на комисията. Е, и двете комисии, подхождайки от своята гледна точка, разбраха, че е необходимо и е правилно, единствено правилното в случая да се действа съвместно. Първо, защото така пристъпихме към разработването на политиката, а след това, защото сега предстои приемането на нормативни актове. За колегите от Транспортната комисия ще кажа, че предисторията е свързана с моя собствен доклад за всеобщата услуга и в комуникациите. Имаше и последващ доклад, в който откроихме някои въпроси, свързани с универсалния достъп до услугите на спешния телефон 112. Е, след е, това имахме пък е, проект по собствена инициатива за достъпа, респективно недостъпността на телефон 112. Това е много добър пример за предлагане на обществена услуга чрез електронно-съобщителната мрежа. Това е от основен интерес за транспортната комисия. Аз бих припомнил, че 2002-2003 година, когато господин Ликанен беше председател, а, готвих един проект по собствена инициатива а, с него и а, тогава автомобилостроенето създаде един а, форум, наречен електронна безопасност и e Safety Forum – и това е предисторията на това предложение. Доста отдавна всъщност се говори за него. Може би хората ще останат изненадани да го чуят. Това съвсем не е ново предложение. Е доста време отне е, неговото разработване, защото е, много бяха пречките, докладчиците знаят за тях, но пък и голям е потенциала за спасяване на живот, за предлагане на услуга. Очаквам да постигнем напредък. Благодаря много, че работихте съвместно с мен по този въпрос и с нашата комисия. Разбира се, надявам се, че заедно ще постигнем успех. Благодаря, Малкъм каза господин Съмсън. Е, искам да дам думата на двамата докладчици, може би по за 5 минути. Е, Предлагам най-напред да говори докладчика от комисията ИМКО, след това докладчика от транспортната комисия, след това ще дадем думата на докладчиците в Сянка, а след тях ще дойде реда на всички останали членове на двете комисии, които желаят да се изкажат. Предлагам да следваме тази процедура. Най-напред от името на Имко Олга Сеналова. Важени председове. Благодаря за това, че ми дадохте думата, господин председател. Госп... Драги колеги, както беше казано вече, днес е, нахлупвам шапката на е, докладчик от комисията Имко. През годината проведохме изслушване по тази тема. Е, леко изменихме процедурите и много се радвам, че в момента сме заедно, за да обсъдим тази толкова важна тема съвместно. Позволете ми да ви представя с няколко думи проекта на доклад, който излагаме на вашето внимание днес, заедно с колегата Кох. Мишленце наши справи. А то, же и кол без ние сме съгласни е, с първоначалната идея на е, този доклад. И надявам се и вие да сте съгласни с нея. И кол е, трябва да се превърне е, в обща услуга е, при използване на е, телефон 112 е, на основата на европейски е, стандарти е, и достъпност. Е, тази услуга трябва да бъде а, е, достъпна а, е, за всички и а, всички участници в трафика трябва да имат този достъп. А, тази а, система трябва да бъде генерализирана, безплатна и достъпна за всички ползватели. Една първа предпоставка за това е, а, е, са центровете. Центровете. А, са от, от компетентността на държавите членки. И тези центрове трябва да бъдат в състояние да управляват всички спешни повиквания. Кои са най-ефикасните начини да се организира националната структура? В момента на пазара има няколко спешни услуги, които не въжат във всички държави членки и са достъпни само в луксозните превозни средства. Значи, частните е, услуги могат е, да съществуват успоредно с обществените, е, така че ползвателите да могат да продължат е, е, да се опират на тях. Необходимо е да се гарантира защитата на всички данни, частни и обществени. Системата eCall се задейства от момента, в който постъпи спешно повикване. Потребителят е длъжен е, да е, гарантира е, защитата на данните. Това въжи и за оператора, и при ИКОЛ, и при частните оператори. Взаимната съвместимост ще веде до повече иновации, до насърчаване на конкуренцията и конкурентоспособността на европейската економика. И всичко това трябва да бъде съобразено. Приканваме Европейската комисия да внесе проект, така че от тук до 2015 година да се е, гарантира наличието на такава система и задължение за е, нейното съществуване. Е, да съществува навсякъде е, система и кол. Е, това не е първият опит за постигане на е, такава цел през 2002 година бяха първите призиви. През 2009 комисията излезе с позиция за това какви мерки да бъдат предприяти, когато доброволният достъп не дава резултати. През 2011 Нели Крус организира обсъждане в Европейския парламент Е, ние призоваваме към осигуряване на максимално бърз достъп е, до системата и кол. Знаем, че ангажиментите на Европейския съюз са доста големи. За съжаление, миналата година не бе регистриран никакъв напредък от страната на Европейската комисия. Затова си позволявам да се обърна към нейните представители, е, за да е, ги запитам защо според тях до сега комисията все още не е внесла проект е, за снабдяване, за оборудване на стандартизираните превозни средства с възможности за ползване на системата ИКОЛ. Кога ще успее комисията да излезе от този блокаж и кога ще е, продължи работата по поетите ангажименти. Искам сега да ви кажа е, докъде как е, ще протече работата. Измененията се предлага да бъдат внесени до 8 май. Така решихме с колегата Кох. Всички заедно ще разискваме и измененията ще гласуваме на 19 юни. Благодаря ви за за свидетелстваното ми внимание. Е, сега колегата Кох ще вземе думата. Той ще поеме штафетата. Благодаря е, предварително на всички, които ще внесат изменения. И членовете и на двете комисии. Сега господин Кох. Благодаря на моите колеги. и кол е история без край. Още преди 10 години разговаряхме по този въпрос. Първо искам да благодаря на госпожа Сенелова за нейното изложение и за конструктивното сътрудничество. Радвам се и на коментарите на докладчиците в Сянка, които също доста време се занимават с тази тема нашите идеи се припокриват до голяма степен. Това личи от доклада, но за мен беше по-важно да имаме обща цел, а именно един добре функциониращ, на добре функционираща система за спешни повиквания и който е достъпен за всички, може да се използва от всеки, навсякъде в Европейския съюз съвършено ясно е, че компетентността е, е при държавите членки и са изпълнени всички високи стандарти за медицинското обслужване в спешни случаи. Разбира се, че не можем да организираме и а, спешни, спешна медицинска помощ, не можем а, да се свържем с а, ремонтни а, сервизи за автомобили и така нататък. И за това днес говорим за а, e-call като държавна задача, а, и като спешно повикване на номер 112 и като услуга от а, обществен а, интерес. Разбира се, че освен а, държавните оператори могат да съществуват а, и на частни начала подобни услуги за спешни повиквания ние държим да има съвместимост на ИКОЛ с услугите предлагани от частни оператори, за да може да се използва от всички тях този общ номер 112. Искам да дам някои технически предложения, които не включват технически решения, но малко по-точно описват начина по който ще работи този ИКОЛ. Това ще бъде също така стимул за европейските производители и за тези, които работят в системата на научно-изследователската дейност. Имам няколко въпроса първо към Европейската комисия. Първо, Имаше а, документ, а, който беше съгласуван с Европейската комисия за вграждането на всички нови автомобили а, на такава система за ИКОЛ. Второ, а, има нов а, план за действие за подобна обвързване на регламенти с регламентите за интелигентните транспортни системи за съответната директива. Защо има само един законов текст, дори той да е спрян в момента, само за производителите на автомобили, а не за държавите членки или за мобилните оператори? Това показва, че в този сектор също не работят доброволните обвързвания, доброволните ангажименти, въпреки подписания меморандум за разбирателство. Както чухме, ИКЛ беше представен последният, последната година през септември. Всички бяха много въодушевени и всички дадоха своето съгласие. И на 8 март тази година комисар Таяни излезе с мораториум. Съдържанието на мораториума беше, че се е, спират всички е, помощи за производителите на автомобили. Е, това ме ужаси. Очаквам от представителите на комисията да вземат отношение по въпроса, защо те не подкрепят а, и а, не налагат мораториум, не включват в мораториума и ИКОЛ. Тук а, ние се застъпваме за една услуга, която е достъпна за всички граждани и имаме нужда от законова разпоредба по този въпрос. Други въпроси, на които трябва да се спрем, са, например, дали центровете за приемане на спешни повиквания трябва да бъдат в частни ръце или да бъдат публични например. Днес говорим за автомобили и за e-call, но в един от миналите доклади бяхме апелирали към комисията да включи също така и мотори и камиони в категориите автомобили. Особено внимание обръщаме на защитата на личните данни искаме да дадем на автомобилната промишленост също така да подобри своята конкурентоспособност на световния пазар и с това искам да ви благодаря. Благодаря. Сега искам да дам думата на докладчиците в Сянка. Госпожа Остайн, не я виждам. Направо госпожа Орен Майн. Благодаря, господин председател. Много се радвам, че днес работим с двама прекрасни оратори. Когато за първи път работих по моя доклад за интелигентните системи, те ми помагаха и като цяло това е отлична идея да се съберат двете комисии и да обменят своите виждания. И още по-прекрасно е, че а, имаме двама оратори, съответно мъж и жена. Сега, конкретно по темата. Много ми допадна онзи дебат на експертно ниво. И сега изказвам благодарност е, и на колегите. Смятам, че тук е, това е основен въпрос да спасим човешки живот. И по времето, когато се приема моят доклад, е, статистиката бе такава, че 40 000 човека умират по пътищата. 4000 са могли да бъдат спасени благодарение на такива интелигентни електронни системи. Ясно е, че кризата идва и си отминава, но човешкият живот а, остава а, като приоритет и следва да подчертаем, че имаме програмата за безопасност по пътищата. Господин Каху работи по нея. Той тогава беше и мой докладчик Сянка. Това също е начин за нас да подобрим безопасността по пътищата чрез специализираната програма. Вярвам, че може да се постигнат оперативно съвместими системи чрез тази директива. Това опира до правата на потребителите и до защитата на европейските граждани. Те следва да имат достъп до такива системи навсякъде. Географски Европейския съюз трябва да бъде покрит. Ето защо аз приветствам тази идея да се направи съвместно заседание на двете комисии – от друга страна, всички производители на автомобили трябва добре да разбират и това трябва да го регламентираме, че всички превозни средства по пътищата трябва да имат технически капацитет, първо да разпознават системата ИКОЛ и второ да са технически оборудвани и това да е заложено в основната цена на автомобила. Тези средства за безопасност не бива да се разглеждат като екстри. Нека системата ИКОЛ да бъде опростена като устройство и напълно достъпна за водачите. Приемам законодателния подход на комисията. Сега времето за разгръщане на системата и внедряване. Разбираме, че е недостатъчно. Доброволният подход не е проработил от 2003 година до тук. Не виждаме резултати. Значи следва да търсим решение за Великобритания и Франция да подпишат меморандум за e Знам, че това не е най-важната задача за Саркози в момента, но ясно е, че след изборите трябва да стане. После, с какво разполагаме на терен? Имаме законодателните мерки, три на брой и съобщението на комисията от миналата година, насочено към мобилните оператори които следва да модернизират своите системи, за да се предават тези автоматични обаждания към аварийните центрове. Делегираните актове до 2012 следва да се приемат. Това е в наши ръце. Имаме и е, предложение за регламент за подобряване на законодателството. Смятам, че разполагаме с всички необходими идеи как да работим заедно. Нека да го кажем ясно, че когато две силни комисии работят заедно, няма нищо невъзможно. Благодаря. Uh, благодаря, госпожа Павлова. Инко. Uh, uh, благодаря, господин председателю. И аз на своя ред желая да благодаря за тази възможност да направим съвместно заседание и приемам идеята да продължим с това партньорство. Поздравявам и ораторите, докладчици по този доклад във връзка с законодателното внедряване на ИКОЛ. Изпитвам безпокойство обаче по някои ключови аспекти, които не са засегнати в проекто доклада и те трябва да се изтъкнат. Първо тук говорим за една система, която малко или много е съпоставима с съвременното развитие на IT-системите, а самата тя е на 10 години. И имам предвид не само рентабилност, но и резултатност. Второ, малко ме притеснява качеството на данните, които се ползват за аргументите да се внедри системата. Защото до тук не съм виждала логично обяснение за това колко злополуки са се случили в отдалечени райони, където няма инфраструктура и няма покритие на мрежата на мобилните оператори. Злополуки, които са могли да бъдат предотвратени, тъй като не е имало възможност да се подаде автоматично обаждане към аварийните центрове. И после, колко от тях са могли да се предотвратят поради това, че е имало забавяне на предаването на обаждането. Такива данни до сега не съм виждала, те са ключови. Най-важното е да гарантираме, че инфраструктурата е на лице в държавите членки, а това не е така за e Другото, което ме притеснява е системата 112. До този момент в някои държави членки има достатъчно данни за това, че за медицински обаждани, само едно на четири обаждания е, е такова, че всичко е наред. При такива обаждания се търсят връзки с други системи. Това създава допълнително проблеми. И после. Техническата неутралност е ключов въпрос. Да не забравяме рентабилността и ефикасността на системата. Мисля, че можем да осигурим по-добри възможности на компаниите да разработят по-модерна система, която е съвместима. И нека самият отрасъл да реши каква технология да ползва. И тук ще повторя, че аз Подкрепям въвеждането на такава всеобща европейска система, но при условие, че се преодолеят тези опасения, най-вече свързаните с инфраструктурата, преди да стане задължително въвеждането на тази система ИКО. Благодаря. Благодаря. Сега господин Бениан от Комисията по транспорта. Аз съм поставил някои от същите въпроси като колегата, макар и напълно независимо. Първо, искам да благодаря на докладчиците за много добрия доклад с елементи като защита на данните, съвместното съществуване на частни и обществени служби. Много добро е предвиденото в доклада. Няколко въпроса ще засегна. Основният е, че явно има разногласие по въпроса за анализа на рентабилността и коефициента на рентабилност. Добър начин ли е да изразходваме средствата? Не е ли много скъпо това начинание? Няма ли по-ефтини или, по, или също толкова, но по-добри начини за подобряване на безопасността по пътищата? би трябвало да има анализ на рентабилността преди да се ангажираме с провеждането на тази инициатива. Също така имаше известни а, разногласия за това дали трябва да се а, допусне а, съществуването на и използването на устройства а, за действие от разстояние. Ако е, внедрим системата, обаче е, не предвидим наличието на такива устройства, ще изтече период от 8 до 10 години преди всички е, средства да бъдат снабдени с необходимите им е, е, устройства. Значи. Е, е, това ще ускъпи много цялата система. Ако е, сега допуснем използването на нови превозни средства, без те да са оборудвани е, с средства на борда, после ще ни струва много ретроспективно всички съществуващи средства да ги оборудваме. За това са ни необходими средства, които функционират от разстояние. Също така смятам, че би трябвало да се прояви така наречената технологична неутралност. Необходимо е, е да е, си отворим вратата за необходимата гъвкавост, така че да съобразяваме новите те, технологични тенденции. Е, сега има и един такъв е, въпрос. Цялата е, спасителна верига трябва да бъде изградена преди да задействаме системата. Е, друг проблем е, са тъй наречените неуместни отговори. И това е, също има отношение към коефициента на рентабилността. Мисля, че те първа предстои да чуем е, сериозни уверения и допълнителна а, работа ни чака, а, за да гарантираме, че а, Е, тъй наречените неуместни е, отговори е, да не доведат до така разрастване на системата за минимални инциденти колко време е, ще бъде необходимо на службите да отговарят? Е, в момента е, те не отговарят. Имам предвид, службите не отговарят на минимални повиквания, повиквания с минимално значение. И колко време ще губим и колко бели ще стават, докато линейките се озовават не там, където всъщност е най-спешно. Тук е необходимо да се гарантира ефективността и е, да не се е, допуска е, системата да работи неефективно, давайки неудачни отговори или реакции. Благодаря господин Тейлър от групата на Зелените. Well, that... Uh, Благодаря. Смятам, че тази система e-call е нещо, с което ще окажем положителен принос към безопасността по пътищата едновременно с други мерки, които вече сме внедрили за ограничаване на скоростта и ограничаване на употребата на алкохол, което е другото, другата голяма опасност за гражданите, които пътуват. И казвайки това, ще се спре на четири основни неща. Първо, в технически план аварийните служби. Те трябва да получат правилната информация в правилния ред и да разполагат със съответния капацитет да имат гласова връзка с пострадалата кола. Това би било от полза. И всичко това трябва да се внедри Предполагам, че това имат предвид и тези, които разработват системите, които ще се внедрят в автомобилите. Трябва да се използва системата като част от публично-правната система и да бъде част от държавните структури. После, защитата на личните данни – Тук следва да помислим за една по-висока степен на защита на данните. Накрая остава въпроса за разходите, за себестойността на тази инфраструктура. Кой ще поеме тези разходи за изграждане на такава инфраструктура? Това следва да се обмисли добре и да се приеме, да се съгласува. Няма смисъл да си казваме, ще направим тази чудесна а, система, без да обясним как ще я финансираме. И най-вече производителите на автомобилите, не забравяйте, те ще пренесат тези а, разходи в цената на автомобила, който произвеждат. Знаете колко е важно да има колани в автомобила. Някой ден сигурно ще е също толкова важно автомобила да е оборудван за e-call. Колкото по-бързо стигнем до тази обща позиция, по-добре. Разбира се, надяваме се да превъзпитаме и водачите, но колкото по-бързо стигнем до тези нови моменти, толкова по-добре за всички. Председател, благодаря. Обикновено разума на водачите е големия проблем. Госпожа Тросбак, консерватори и реформатори. Благодаря, господин председателю. Това е още една стъпка към бъдещата автоматизирана кола. Колата на бъдещето. Някои стъпки вече сме направили. Това е още една някои могат и да се засмеят, но мисля, че е много добре да има такъв доклад съвместен, изработен от двете комисии. Много се радвам, че и двете комисии работят съвместно по този въпрос и благодаря за това. Някои дружества вече интегрират такива системи е, в продуктите си. Peugeot, Volkswagen, значи не е чак толкова скъпо. И немислимо. Е, Volkswagen Passat вече има такава внедрена система. Но разбира се, има да се извърви още път. Необходима ни е една система, единна, ако въобще система ще съществува. Нуждаем се от по-добра мрежова свързаност, ако искаме системата да функционира добре. Е, доброто функциониране предполага всеобща е, мрежовост. Не знам дали трябва да предвидим задължение, защото тогава а, стигаме до въпросите къде е личната ни свобода и защитата на личните ни данни. Мисля, че много трябва да се спрем. Много сериозно трябва да анализираме този въпрос. А, наистина ли през цялото време големия брат ще ни гледа или по-скоро можем да се отдръпнем от него? Мисля, че трябва да навлезем по-надълбоко в подробностите. Кой ще дига телефона? Болница ли? Полицията? Кой ще отговаря? Мисля, че все още има открити въпроси, които трябва да бъдат решени е, в близкото бъдеще, но не искам да повтарям всичко положително, което вече бе откроено от колегите, поради което приключвам изказването си. Благодаря, е, председателя Харбър. Благодаря, господин председателю. Сега говоря като докладчик Сянка от моята група. Най-напред искам да благодаря на госпожа Санова и на Дитер Кох за съвместната им работа по доклада. Това е важна стъпка напред и много се радвам, че имаме възможност да обсъдим отново въпроси, които стоят доста отдавна, както беше припомнен. Най-напред искам да кажа на колегите, е, че темата трябва да бъде вписана в един по-общ контекст всеобщата услуга и правото на потребителите на далекосъобщителни услуги. Искам да ви припомня, и тук цитирам директивата за всеобщата услуга. Имам предвид ревизирания текст, одобрен от моята комисия през 2009 година. Парифразирам, господин председателю. Държавите членки са длъжни да гарантират, защото предприятията за мобилна телефония предоставят безплатно информация за разположението, местонахождението на повикващия, на обаждащия се на всички спешни служби, полицията, включително и телефон 112 и неговите служби. Държавите членки имат е, възможност, ако желаят, да разширят задълженията на националните си спешни е, служби и е, те трябва да гарантират точността на информацията за местонахождението на повикващия. Сега не бива да разграничаваме системата от вече съществуващите разпоредби. Значи, е, когато е, се обадите от мобилния си телефон на 112, е, спешните служби получават автоматично информацията за вашето местонахождение. Може би знаете, че в момента мобилните телефони могат да се проследяват а, и а, това в някои неотложни ситуации наистина се използва. Тази идея датира от 2001 година, когато беше а, прият първоначалния текст на директивата. Но много е, малък е напредъка от тогава и за това се спирам на нещо казано от госпожа Парванова, технологията. Е, трябва да се съчетават различните технологични възможности, включително технологиите за глобално позициониране. Основното, господин председателю, е, е, че от гледна точка на инфраструктурата и е, управлението на обажданията, е, системата e-call моторните превозни средства, трябва да използва същата, същия механизъм, като механизма, който се използва при спешни повиквания на телефон 112. Беше зададен въпрос за личните данни на хората. Ако те не желаят да използват тази услуга, могат да се откажат от нея. Нали, а за мен е категорично това, че те трябва да имат тази възможност да се откажат. Също така, това въжи и за колите, а, а, сензорите за данни а, за колите. Благодарен съм на госпожа Сеналова. А, която се свърза а, с а, служителя в Прага, който извършва изпитвания на тази система – той говори пред нас. Беше изключително интересно изказването му. Колегите зададоха въпроси. Може би материала, който той разпространи, трябва да бъде даден и на колегите от Транспортната комисия, за да се запознаят с него. При колите има два важни момента. Първо, информацията за местонахождението по дефиниция е много по- точна, защото там се използва GPS и колата е на открито. Второ, електронните системи в колите задействат въздушните възглавници и, и те могат да е, препратят тази информация. Това беше е, много е, интересно. В Прага службите по безопасността казват, че използват тази информация, за да преценят колко тежък е инцидент. Също така представете си, че местопроизшествието е на магистрала. Там трафикът може да е огромен и за това използването на такава информация автоматично може много да ви улесни. Това ще бъде от огромна полза за спешните служби. Те ще могат по-ефикасно да използват оборудването си и е, по-бързо ще действат и по-разумно ще харчат средствата си. Е, както госпожа Първанова показа и повечето е, хора тук знаят, 10-15 минути могат да спасят живот, особено ако инцидента е с участието на едно превозно средство, шофьорът е без съзнание и някой друг е подал обаждането. Нали, ние всички а, сме а, били а, в това положение да се питаме като шофьори а, какво ще стане, ако не дай Боже се случи нещо на пътя, до кога ще стоим без съзнание преди някой да дойде да ни намери. И за това мисля, че комисията наистина трябва да проведе тази връзка между настоящия проект и универсалната услуга. Председателят, да, сега чухме вече всички докладчици в сянка. Давам думата на членовете на комисиите. Ще бъде много добре, ако те могат да ограничат изказванията си до две минути всеки. Най-напред господин Рик. Благодаря, господин председателю. Искам да благодаря и да поздравя докладчиците за извършената работа. Няколко бележки. Първо, много е добър принципът на ЕКОЛ. Обаче, ако го направим задължителен, това променя изцяло естеството му и ще се стигне до огромни проблеми. Ако е задължителна тази система, е необходимо инфраструктурата и на мрежите, и на центровете да бъде адаптирана и тук да се спазват общи изисквания. Второ, Центровете за обажданията ще трябва да отговарят на съвсем различни изисквания, както и техният персонал. Ако преминете към задължителност, ще стане претоварена тяхната работа. Ако генерализираме системата, или центровете за помощ ще се дезорганизират, или трябва напълно да ги реорганизираме, за да могат да поемат новото бреме. Ако е задължително, на автомобилостроителите вменяваме нови тежести. Това от технологична гледна точка може би няма да ги затрудни толкова, но от економическа гледна точка трябва да се премисли. Казва се, е, човек, ако няма желание да използва е, тази услуга, може да се откачи от нея, така да се каже. Ами, вижте, аз е, наистина мога да кажа, не искам да бъда следен, имам право да се изключа от системата. Няма много време, но все пак е добре да изчистим детайлите. Принципът е прекрасен, но не трябва да го извеждаме до крайност. В противен случай проблематиката ще се осложни прекалено много. Благодаря, господин Бах. Благодаря, господин председател. И аз си мисля за смисъла, че за смисъла на този инструмент не бива повече да обсъждаме. Става въпрос по-скоро за организационни въпроси. 80% от шофьорите виждат голям смисъл във въвеждането на тази услуга. Смятам, че и проблемите от техническо естество са преодолими. Ние все пак сме летяли в космоса и правим вино от вода. Казвам го, за да установим, че всъщност всички имаме обща воля, но защо защо не се получава? Защо пътят на производителите се различава от този на законодателите и политиците? Всички ние сме много за въвеждането на подобна система и смятам, че производителите искат да продават тази система като допълнителен бонус и производителите искат да обвържат пътната помощ, подобните услуги с тази услуга и кол. E и трябва съвсем ясно да заявим, че ние сме онези, които прокарват политиките, а не производителите. Разбира се, економиката също има своето значение, но в европейски мащаб, ако има такова съгласие от 80% от автомобилистите и смятам, че ние сме в състояние да предложим ам, платформата за това. Както моята колежка Сенелова, така и моят колега Кох постави правилните въпроси към комисията. Дълго време обсъждахме и не знам дали са верни слуховете, че в комисията има различни мнения, различни течения и смятам, че това е момента да постигнем яснота. Благодаря, госпожа Фостер. Благодаря, благодаря и на председателя на ИМКО. Много се радвам, че всички сме тук. Поставяха се няколко въпроса и аз ще ги повторя. Ясно е, че въпросът е емоционален, иначе идеята е чудесна и когато можем, трябва да спасим човешки живот. Обаче, имаме е, цифри, чудесно е да разполагаме с аварийни центрове в държавите членки. Но другите колеги от комисията очертаха предизвикателствата, с които трябва да се справим. Аз имам конкретно мнение относно модернизирането на моята собствена кола и ако не го искам, трябва да има право да го заявя. Госпожа Крос ще кажа Нека да помислим за доброволен подход. Ако някой иска да си закупи кола и да му се монтира това, добре, това е приемливо. Накрая не чух от е, комисията отговор относно разходите за производителя, защото ще има такива. Ясно е, че колкото повече продавате, цената ще пада, но все пак не чух отговор на този въпрос. И последните две по-дребни неща за инфраструктурата. Тук има нерешен въпрос. Колегата казва, че е, за нейната къща, разбира се, трябва да се ползва системата Галилео. После Малкъм за действането на въздушната възглавница, но понякога знаем, че това не, не винаги означава злополука. Накрая, одобрението на типа за оборудването, което ще се иска, това е много сериозен въпрос, защото ще очакваме оборудване, което да се монтира. Тоест, е, имаме нужда от е, отговори на тези въпроси, преди да решим как да се работи. Благодаря на всички ви за упоритата работа. Благодаря на двамата докладчици. Благодаря за дискусите. Госпожа Егенс. Благодаря, господин председателю. Напълно съм съгласен с е, бележките на двамата докладчици относно забаването от страна на комисията и после Малкъм Харбър и госпожа Гормен. Тя каза, че 40 000 човека умират по европейските пътища годишно. Господин Банян ме заинтригува, макар че си тръгна. Той каза, трябва да направим анализ на разходите и ползи. Вижте какво не можем да изразим количествено човешкия живот като цена. Всеки уикенд в моята страна има такива злополуки, при които се касае за така наречения златен час. Ако в първия час не дойде линейката, губим шанса да спасим човешки живот. После дали да или не, Джаки казва да, има предизвикателства. Преди години въведохме сателитната система, която очертава трасето от А, Б до С и Д. Технически е възможно. Какво липсва? Липсва волята от страна на комисията, за да окаже натиск. Оперативна съвместимост, е, казвате. Днес живеем в Европа без граници. Една кола се движи от една държава в друга, без да спира. Трябва ни такава система за аварийна помощ. Тя е добра. И това, което е необходимо за нея, е добрата воля. Благодаря. Much, Mr. Mr. Благодаря сега, господин Грош, две минути. благодаря, господин председател. Не искам да повтарям още веднъж казаното, но казвам, че дори целта да е, е добра, пътят е трънлив, но който търси възможности, винаги може да ги намери. Аз живея в пограничен район. До мен стои Сабине Фахайн и ние на мястото, където живеем, а, искаме да използваме този а, номер 112, то трябва да има ретрансляционна станция, така че този, а, това обаждане да бъде прият. Така че смятам, че е необходимо първо да се хармонизира възможността да се използва този номер за мен това е една от е, основните точки. Не търся трудности, търся решения. Смятам, че сме на прав път. В Белгия може да се купи един такъв малък апарат, който определя местоположението. Той е, има вграден радар, може да ми каже какво се случва в реално време на пътищата. И освен това, мога да си говоря с моите приятели, т.е. той осъществява гласова връзка. Така че технологията е на лице, може да се използва GPS система, могат да се използват а, други системи, но когато говорим за трансграничните проблеми на съвместимостта на системите, това също трябва да бъде преодоляно. Това е допълнителен проблем с комуникацията, т.е. ако пресичам границата с кола, дори да става въпрос с 10-20 км, понякога просто няма връзка. Това е допълнителна трудност. Така че, ако искаме да работим, трябва да се ориентираме към действително важните места. И според мен това е хармонизирането на а, възможностите на номера 112, това да има квалифициран персонал, който а, да работи там и когато говорим а, за а, съвместимост, трябва да не забравяме, че езикът също може да представлява проблем а, когато пресечем границата, трябва да говорим на друг език с съответните служби. И в тази посока се нуждаем от отговори. Така че, ако искаме да предвижим Европа стъпка напред в тази посока, трябва да помислим за решение на всички тези проблеми, за да могат европейските граждани да кажат и да останат с добро впечатление, че ние сме намерили решение на проблемите. Благодаря на господин Гроша. Сигурно не искате да одобрите използването на тези машинки за е, откриване на радари по пътищата, а го казвате само а, е, за да подкрепите аргумента си, че технически е възможно. От... Да, точно така. В никой случай. Абсолютно, абсолютно. Лихтенбергер. Госпожа Лихтенбергер. Можете ли да ни убедите, е, убедите с силен аргумент? Да. Ще се опитам. Имам съмнение по отношение на защитата на данните. Смятам това за истински проблем. Второ, когато се когато се твърди, че решението за тези проблеми с защитата на датите е просто да се изключи това устройство, си представям техническите трудности, които ще проистъкат от това. И смятам, че проблемите в тази връзка няма да бъдат решени. Очаквам как ще реагират, например, застрахователните дружества и, например, вие споменахте граничните региони, споменахте отдалечени отдалечени региони, без мобилно покритие. За мен, без да се решат тези проблеми, не може да се приложи повсеместно тази система. Разбирам аргумента за 40-те хиляди смъртни случая. Ако този проблем автоматично се разреши с ИКОЛ, то бих била, разбира се, за, но се... тук сега говорим за една малка група от а, хора, които са в беда, в отдалечено място, са загубили а, съзнание. Това са сравнително малко хора. И тук а, също се поставя въпросът а, с а, застрахователната щета. Освен това, трябва да си дадем сметка, че а, изграждането на тези центрове и тяхната експлуатация в европейски мащаб, които ще приемат тези обаждания, трябва да се справят с всички дефекти на системата, с всички обаждания, които по погрешка са попаднали при тях. Разбира се, не съм враг на новите технологии, но смятам, че тези неща трябва да се решат. Last but not least, Mrs. Последно, най-поважно с госпожа Вено Бердендет. Си, месье. Да, благодаря, господин председателю. Напълно разбирам току-що казаното от колегата за защитата на данните, както и за факта, че 112 е, има своите предели. Но вземам повод от казаното от Азита и от колегата, не зная името му, но той стои до господин Рике. Доста съм изненадана, когато се говори за рентабилност. Господин Хигинс, да. Тежко ми е да приема, че ще се говори за рентабилност, когато става дума за човешки живот. Не съм човек, който е авторитарно настроен и би се ориентирал към системно задължение. Обаче е необходимо понякога гражданите и сами да допринесат за своето спасяване. Мисля, че провеждаме същите разисквания, а, както в Комисията по защита на председателите на, на защита на потребителите, когато работихме по 112 през 2009 година. Това е от компетентността на комисията на господин Харбър. Всички е, спешни е, служби казаха, че може да се е, спасят повече от 4000 е, е, човешки живота е, на европейска територия ако им се даде повече финансиране. Значи, според мен е абсолютно безсмислено да се опитваме да спасяваме човешки живот и да правим економии в същото време. Значи, 112, ако искаме да го изградим, трябва да съществува и инфраструктура. Разисквали сме с Европейската комисия, тя е открита за предложенията на Европейския парламент както за 112, така и за ИКОЛ, обаче няма политическа воля в държавите членки. Аз абсолютно е, познавам е, материята в това отношение, защото моята страна не е от най-бедните в Европейския съюз. Е, е, когато е, ми се яви една група и ми казва, е, в случай на неотложна необходимост, убедете се на 17 полицията, на 18 пожарната команда. Не, мисля, че това е неприемливо. Да не ми се казва, че това е само въпрос на разходи и на събестойност. Става дума и за политическа воля, значи. Или за 112, или за ИКОЛ. Няма значение за какво говорим. Трябва да се обсъди и въпроса също и с автомобилостроителите. Някои са се срещали с тях на място, други е, са се срещали другаде. Е, този елемент за някои автомобилостроители ще се яви конкурентно предимство. Е, може да не е задължително това за всички а, превозни средства. А, необходимо е да се помисли за малките и средните по клас а, превозни средства, да не отежняваме много цената им. Но е необходима политическа воля, преди всичко. И Европейският парламент е длъжен да каже на държавите членки и на министрите във всяка от тях, трябва да се вземат важни решения, от които зависи доверието към Европа, защото тя прави повече за защита на европейските граждани. А ако има добро отношение към Европа, то се дължи на досиета като това. Не бива това досия да пада жертвен агнец на кризата. Нека се опитаме да го тласнем напред, но във всеки случай, нека преди всичко се опитаме да е, събудим съвестта на държавите членки. Пред... Сега комисията, тя е добре подкована. Трима от генерална дирекция, е, МУВ, е, има и двама представители от две други генерални дирекции. И има много малък брой минути, които мога да ви предоставя господин Гонсалес от Имсо. Е, имаше някои въпроси вече зададени. Защо сте се мотали толкова? Е, господин Гонзалес, две минути. Sorry. Thank you, Mr. Chair. Uh, Благодаря, господин председател. Първо, Бих искал да благодаря от името на Европейската комисия на парламента за подкрепата, която ни очаква, оказвате по повод на тази инициатива а, за електронното обаждане. Ценим вашата подкрепа. Съгласен съм с вас, че действително отне много време да е, интегрираме тази система. Дискусията бе дълга за е, ползите и тя започна от 2002. Работим по доброволния подход. Знаем, че ако го ограничим само до пазара, няма да проработи. Има много а, е, неравенства сред държавите членки и за сега работим по доброволния подход. Това отне много време. Ето защо настояваме вече за законодателни мерки. Нека да поговоря малко и по въпроса за защита на данните. Публичната система, която отстояваме, е, означава, че не винаги е, колата е свързана с системата, а нейните нали, данни се отчитат само в случай на злополука. Говорихме с, с заинтересованите страни и с органите по е, стандартизации решихме, че това следва да се очита при е, разработване на техническите решения. После имате въпроси относно реализацията. Комисията предлага законодателни мерки и след малко ще чуем пояснение от тях. Комисаря Круз, желая те да се е, приложат е, с начало 2015. Има е, една част от тях за телекомите, а друга се отнася до инфраструктурата. Значи за телекомуникациите това е нещо, по което работим. В момента очакваме доклади от държавите членки, операторите на мобилните мрежи изразяват готовност да подкрепят системата и e кол, но искат да е, видят готовност и от нас. Така че ние в момента събираме техните доклади. После има технически въпроси. Имаме оценка на въздействието и, то, и тя е обстойна. Анализирахме страшно много статистика, която опира и до разходите и ползите разглеждаме и броя на злополуките, особено по второстепени второкласни пътища, когато има забавяне на тези аварийни обаждания. В Финландия е, са събрали цялата статистика, включително и броя на жертвите, и казват, че в 5% от случаите животът е могъл да бъде спасен. Това проистече от нашата оценка на въздействието. По отношение на разходите, ние сме ги оценили, съпоставени с ползите. Като оставим в страна дебата за това как да оценим цената на човешки живот, ползите, разбира се, са много повече от разходите. За отделните разходи за автомобилите имаме тези цифри в оценката на въздействието. Питате, е, в момента сигурно е много скъпо, но ако цялото оборудване се качи в е, автомобилите, тогава разходите падат. Знам, че времето ми е ограничено. Разходите са около 50 евро за монтиране в автомобила. В нашата оценка го завишаваме на 180 евро консервативно и пак ползите са по-големи. Относно инфраструктурата, е, знаем за тази презентация от е, чешките колеги. Там знаем, че ако имаме оборудване за 112, разходите, увеличението в разходите е минимално. така има технически решения, които могат да се внедрят без особено големи разходи. Смятаме, че e-call ще послужи. Имаме гласовите връзки вече като инфраструктура. Имаме инфраструктурата за 112. При частните системи можем да си послужим с опита, който е набран до тук в Европейската платформа ЕКОН имаме е, работна група и е, решения, които ще предложим. Накрая, комисията винаги е била технологично неутрална, затова се обърнахме към Европейския орган по стандартизацията, за да ни предложи възможни технически подходи. С това приключвам. Изпратих конкретно послание към комисията. Ако всички искате да говорите, трябва да е всеки за кратко време. Ако един ще говори, може дълго. Надявам се, добре сте разбрали това а, послание, макар че това, което виждам, говори за друго. Госпожа Бернер, генерална дирекция МУВ, да, аз ще се огранича във времето на изказването си. Извинявам се, знаете, че господин Карамицус не може да присъства. Припомням, че инициативата ИКОЛ e за нас винаги е била неразделна част от политическата ориентация на програмата за безопасност по пътищата от 2011 до 2020 година. това е подчертано и в доклад на господин Кох. Генерална дирекция МОВ в момента разработва спецификациите за необходимите оборудване на центровете, които получават данните, излъчени от превозното средство. Това е част от сегашния отчет и е вписано в плана за действие по изграждане на центровете. Така че работата на комисията за спецификациите е в ход. До края на годината ще бъдат прияти актове по делегация. Е, в момента се провежда дискусии на експертно ниво. Благодаря. Председателят. Видях всички как изведнъж дигнаха глави, когато беше споменат изразът актове по делегация. Внимавайте какво казвате. Госпожа Бодел Сюто. Благодаря, господин председателю. Накратко. Комисията в момента е разработва проект за е, конкретни технически е, детайли за различни категории превозни средства. В момента техническите служби на комисията е, работят съвместно, като анализират различните варианти. Естествено, е необходимо най-напред да се даде възможност за поемане на обажданията в целия Европейски съюз, преди да снабдим и превозните средства с уреди за излъчване на такива съобщения. Във всеки случай би трябвало техническите подробности скоро да бъдат изчистени до край. Благодаря. Не знам не знам, че чухме точно кой е предизвикал забавенето до сега. Всъщност това беше зададения въпрос. Госпожо Саналова, желаете ли да кажете нещо или да добавите нещо, след което ще дам думата на господин Кох? Никой не отговаря на, въпрос, на въпросите, когато ги задаваме към комисията. Госпожа Саналова. Благодаря. Най-напред искам да благодаря на всички ви за направените коментари и за споделените бележки. Те ще а, обогатят а, доклада. А, всъщност, много а, от изказванията се свеждаха до това дали трябва да бъде задължителна или доброволна системата. Е, този е, съществява от години. Съгласна съм с всичко, което беше казано. Тук е необходима и политическа воля. Е, от нея зависи на къде ще поемем. Защото всички технически проблеми, е, всички технически трудности могат да бъдат преодолени само ако кажем какво точно желаем. Искам да реагирам на някои от е, бележките, е, които чухме. Например, тези за себестойността или за разходите. Е, социалните разходи да се измерва количествено цената на човешкия живот. е нещо, което трябва да има предимство преди всичко друго.

Благодаря на казаното от Европейската комисия. Е, естествено, че има риск от е, обаждания с невярно съдържание, но е, тук трябва да има някакъв филтър при задействането на системата. Трябва да има възможност да се обясни за какъв тип инцидент става дума, а ако няма гласов контакт, поне трябва да се подават данни, които позволяват да се прецени тежестта на злополука мрежата. За пресищането на мрежата, е, мисля, че този въпрос може да бъде решен чрез е, идентификаторите, които е, центровете трябва да имат. Тоест, центровете, в които се приемат обажданията, трябва да могат да разпознаят дали става дума за и кол. Също така проследяването на превозните средства. Е, тази система ще се задейства само когато има злополука. Тоест няма да има постоянно проследяване на превозното средство е, в целия му маршрут. Е, също така по отношение на е, технологичната неутралност, сигурно сте забелязали, четейки текста, че ние казваме да, необходимо е да има е, технологична неутралност, но при спазване на ясни стандарти за безопасност. Защото една мобилна станция може да доведе до по-тежки наранявания от причинените от злополуката, но това е бележка в скоби. По отношение на инфраструктурата, на центровете, където се приемат обажданията на 112, държавите членки – са тези, които гарантират доброто функциониране на съответните служби. Благодаря за това, че беше припомнено наличието на директива за а, публичната а, всеобща услуга. Тя е от отговорността на държавите членки. Благодаря. Сега, господин Кохи, искате ли да добавите нещо? Благодаря само две-три неща. Не получих отговор от комисията на моя въпрос. Няколко отделни въпроса. Разбира се, че не могат да бъдат избегнати происшествия чрез ИКОЛ, но може да се използва този златен час за получаването на професионална помощ за ранените. Второ, дали трябва да се увеличи персонала на бързата помощ? при положение, че има много заблудени а, обаждания. А, разбира се, че има случаи, в които а, отварянето на една въздушна възглавница може да задейства автоматично обаждане, но това са по-скоро изключения. А, тоест трябва в този случай да има гласова връзка с пътниците, които могат да потвърдят или да отрекат а, нуждата от а, спешна помощ кой ще плати това, което струва. Всички държави са поели ангажиментът за въвеждането на тази, този спешен номер за повиквания и не очакваме да има кой знае какви разходи. А, там, където изобщо липсват а, такива служби, а, то ние трябва да настояваме за въвеждането им при положение, че държавите членки са се съгласили на това. А, по въпроса дали големия брат ни чак ни гледа от всякъде, аз смятам, че това не е така. Тази система не работи през цялото време и не можем да бъдем проследени на всички места, на които пътуваме. Само в случай, че се задейства някои от предпазните системи в случай на происшествие в автомобила, тогава се задейства системата за позициониране, за да може човек да бъде намерен на мястото на происшествието прав господин Бах, че трябва общата воля да е на лице. А, но си поставяме въпроса дали първо кокошката или яйцето. А, тоест, ако системата не е прията и въведена от държавите членки, а, няма производителите на автомобили да вграждат подобни устройства, или първо производителите трябва да ги вградат, пък след това да се а, а, въведе системата. Това не е ясно. По въпроса за разходите за производителите. Тук става въпрос за софтуерен проблем, без а, кой знае каква инвестиция, която да бъде необходима. Очакваме ако очакваме да решим предварително всички технически проблеми, които могат да възникнат, през 2020 година още няма да сме въвели и кол. Така че аз се застъпвам за въвеждането на тази система по възможно най-бързия начин. Благодаря. Искам да благодаря на всички участници, всички докладчици в Сянка, които участваха в обсъждането. На 8 май е крайният срок за подаване на предложение за изменения следващото заседание е, съвместно с комисиите ИМКО и ТРАН ще бъде на 11 май. Тогава ще разгледаме и предложенията за изменения. 30 май е следващото съвместно заседание на нашите две комисии. Тогава ще разгледаме постъпилите предложения за изменения. Има ли нещо друго, което искаш да кажеш малко? Благодаря много за отправената покана. Благодаря за това, че проведохме това съвместно заседание. Благодаря, благодаря за това, че дойдохте. Очакваме на 30 май. Ние пък да ви гостуваме. Така, това съвместно заседание приключва. Припомням на комисията по транспорта, че сега предстои да Разгледаме трите доклада на господин Крамер. Сега просто ще разчистим масата, ще сменим подредбата, след което ще преминем към следващите точки от дневния ред. Okay, if people are... И така. Нека продължим дискусията с онези, които желаят. А, който желае е, да си говори по други въпроси, моля да го направи извън залата, не в нея. So if people are moving out, I just give them another minute. Тъй като има движение е, навън от залата, давам още една минута за е, излизане на унези, които напускат. Има три становища на господин Крамер във връзка с структурната политика, Европейския фонд за регионално развитие и е, фонда за сближаване. Заповядай, Михайло, Благодаря. Първо имаме общ регламент по общо приложимите разпоредби, след това имаме е, разискване за инвестициите за растеж и заетост и след това за кохезионния фонд. Е, миналата седмица чух, че Чърчил е казал, нуждаем се от стратегия, обаче от време на време ни трябват и резултати. Това е прекрасна сентенция. Същото въжи за много от това, което правим в Европейския съюз. Много са ни стратегиите, това, което ни липсва, са резултатите. При структурните фондове ...180 милиарда евро е, са средствата 60, за структурните фондове 69 милиарда са е, в Кохезионния фонд. 31,7 милиарда е съфинансирането в свързване на Европа. Изискванията за съфинансиране от държавите членки са на различно ниво, в различен размер, до 50%. И изключително важно е да има такова съфинансиране, за да се постигне резултат. Искам да кажа, че инвестициите в транспорта трябва да бъдат обвързани с целите на европейското законодателство и Европа 2020 в тяхната пълнота. Също така, фокусът трябва да бъде върху резултатността и устойчивостта на нашите резултати. Няколко примера. Всички проекти за вътрешните водни пътища са част от един проект. Разширяването по Елба е успоредно с изграждането на ЖП инфраструктурата. И за това е важно този месец да вземем предвид, че според Сметната палата само 11 от 27 проектни пристанища са пригодени за постигане на целите. Много проекти са били финансирани и се оказало, че няма резултати. Казва се, че 20 инициативи не се осъществяват, защото няма пари трябва да мислим къде ще инвестираме парите. Това е по-важно, отколкото да получим повече пари. В Австрия направихме редица тунели, три тунели, за да се стигне до Адриатическо море. От да се стигне а, без тунели по съществуващ път от Виена до Адриатическо море, т.е. да се направи такъв един път е много по-ефтино и много по-лесно, защото няма нужда да се използват скъпи масили, машини. В Германия също има такива случаи, в които се избира трасе, в което трябва да се направят редица тунели. Ако беше избрано друго трасе, което да минава в близост с много градове, щеше да се направи от една страна връзка с тях, от друга страна щеше да бъде много по-ефтино. Така че, където и да погледнем, от 30 години имаме стратегия за изграждане на интелигентна мрежа, но въпреки всичко имаме още килимче пълно с кръпки и кръпките са а, там, където са, се намират границите. Тоест, ако искаме да обединим Европа, трябва да обърнем внимание именно на пограничните региони. няколко думи за използването на средствата от Фонда за регионално развитие. 60% бяха вложени в изграждането на пътища и много по-малко пари за изграждане на альтернативни транспортни коридори. За бъдеще трябва да се стремим към минимизиране на разходите. Например, Роттердам Генуа е безспорно най-важният коридор. И разбира се, никой не иска от живущите да минават на всеки 3 минути товарни влакове там. От друга страна ще бъдат генерирани големи приходи от таксите. От друга страна, в Германия бяха инвестирани 119 милиона, за да се свърже Кансура с друг град. Вместо това ние реализираме а, друг проект за 3 милиарда, който носи същия резултат. Тоест, а, нашите акценти са неравномерно разпределени. Когато става въпрос за железопътният а, транспорт, той, той а, трябва да бъде свързан с а, а, екологичния аспект в Германия транспортният министр Рамсауер може да потвърди, че 70% от хората пътуват по-кратко от 6 км с автомобилите си. Тоест, ако те се откажат от това, ще има голям принос за екологията. Така че управлението на устойчивото, устойчивият градски транспорт и транспорта на кратки разстояния е от особено значение. И за това трябва да се вложат средства и в развитие на подобни системи. Искаме да вложим допълнителни средства и в развитите региони. Комисията предлага да не се правят допълнителни инвестиции в вече развити региони. искам да попитам как да се намалят въглеродните емисии, когато 70% от тях се причиняват от автомобилният транспорт в развити региони. И спазването на законодателството за опазване на околната среда трябва да обърне внимание на това. Устойчив туризъм също трябва да бъде подкрепен. Знаем, че прекомерното развитие на туризма може да доведе до разрушаване на околната среда. Трябва да инвестираме в устойчив туризъм, който да опазва климата. Двата анекса съдържат допълнителни индикатори, например броя на пресичания на граница и намаляване на емисиите в трансграничните региони. Искам да ви дам само един пример. 1972 година между Германия и Полша имаше 18 влака, които пътуваха всеки ден. След падането на желязната завеса преди 23 години, сега пътуват само 10 влака Странно, но факт. И тук можем да се замислим как можем да укрепим тези трансгранични връзки, така че държавите членки да от тези държави, които декларират някои от пътищата си като а, връзка между две, а, две държави членки, например Адриатическата ос, а, тунелът Земеринг, а, трябва да, трябва да получат такива проекти, които действително да допринасят за връзката между държавите. Срещата ми с координаторите в Сянка беше много конструктивна. Аз самият имах допълнителни изменения, защото възприемам критиката Например, че трябва да се борим не за избягване, а за минимизиране на външните разходи. Изяснихме, че това не е възможно не заради стратегията, заради резултатите. Искаме да дадем стимули за подкрепяне и увеличаване на ролята на новите държави членки, които имат най-големите дефицити, така да се каже. Много съм любопитен за последващата дискусия, за всички предложения за изменения. Срокът за внасяне на измененията е 7 май. Много ви благодаря за вниманието и ви слушам с голямо удоволствие. Господин Грош от ППП, много благодаря. Благодаря на колегата Крамер за хубавата работа за конструктивният разговор, който водихме и за неговата воля да продължим в а, обща посока. Смятам, че това е много важно досие, защото в рамките на финансирането на цялата транспортна мрежа а, имаме 8 милиарда, а бяхме а, пожелали 16 милиарда. В регионалната област имаме нужда от 40 милиарда. Това е важна област и за бъдеще за нас. Колегата Крамбър каза, че имаме нужда от зелена политика, но от време на време трябва да поставим акцентите на друго място смятам, че трябва да бъдем последователни. И ако говорим за 10 милиарда от структурните фондове и кохезионния фонд бъдат употребени по начин, предложен от комисията, то трябва да продължим да работим в тази посока, не само в тази комисия, а и в други комисии трябва да се застъпим за използването на средствата от Кохезионния фонд за развиването на концепцията в областта на транспорта. Аз съм докладчик в Сянка и специално в втория доклад, предложение за изменение номер 8, член 3, става въпрос за това, че развитите региони не трябва да получават повече средства. Според предложението на комисията ние не сме на това мнение. Избягването на всякакви външни разходи за мен е доста обвързващо Разбира се, ние си пожелаваме няма да успеем да ги избегнем изцяло външните разходи. Не искам да давам примери от сектора на биоразнообразието. Например, ние се отказахме от два проекта именно заради опазването на биоразнообразието. Тоест, е, не бива да се впускаме в е, проекти, които ще ни попречат. От друга страна, е, имаме широк консенсус по тези теми и това е отразено и в Бялата книга по тези въпроси. Искам да кажа нещо а, за допълнение номер 29 а, за добавената стойност а, на определени проекти, които трябва да получават по-добро, по-високо финансиране, т.е. по-висок процент на съфинансиране. А, не знам дали го таковам правилно, когато кажа, че ако във Франция се направи нова магистрала, понеже тя има добавена стойност, трябва да получава по-висок процент съфинансиране. Но в общи линии се надявам да постигнем добър компромис и да продължим да работим конструктивно. Благодаря. Eh, Госпожа Благодаря, господин председателю. Аз също искам да благодаря на господин Крамер за положените усилия. и за това, е, че е, доста задълбочено се е спрял на някои от въпросите, е, предложени от комисията. В този случай обаче условията, трудностите, битката, която ни предстои с е, съвета, са от огромно значение. От тази битка получихме известен, за нея получихме известна представа миналата седмица и знаем колко трудно ще ни бъде както всички знаем, трябва да се съкръщават предвидените средства. Това знаем още от разискванията си по бюджета. Така че трябва не само да гледаме на тази политика като на презгранична, радикално да анализираме предложенията на Комисията за Европейския фонд за регионално развитие. Както е, знаем, няма да има никакви инвестиции в инфраструктурата на най-развитите региони. Знаем, че Генерална дирекция Регио е, предприема определени стъпки във връзка с структурните фондове и фонда за сближаване, които е, са били използвани за изграждане на инфраструктура в държавите членки. Има обаче и по-развити региони, които са а, по- така като черни дубки, особено от гледна точка на равенство, конкуренция. И а, има доста големи неравновесия а, между онези, които са в центъра и онези, които са по-отдалечени. Да кажем планинските е, региони, както и е, развитите региони и а, е, неразвитите региони. А, е, не можем просто да кажем на развитите региони няма да даваме пари. Така ми се струва. И политическите шефове ограничават това, което се предвижда да бъде дадено на гражданите там. най-малкото, което можем да направим е да ударим спирачка. Днес да спрем да говорим за най-развитите региони. Ако ще говорим за тях, моля да ни ги посочите, за да можем да си представим какво ни очаква в бъдеще. Има много големи неравновесия между отделните региони. Затова трябва тези неравновесия по някакъв начин да бъдат компенсирани. Подходът просто трябва да бъде напълно преосмислен. <clears throat> Ringrazio anche l'onorevole Kramer per come sta благодаря. И аз бих искал да благодаря на господин Крамер за отбелязания напредък по това досие. Подходът бе добре очертан пред нас и надявам се ще продължи същия дух. Това, което се очертава като положително тук, е, че в становището той казва, че Транспортната комисия следва да отчита стратегията за Европа 2020. Именно това е пътя, по който трябва да вървим и да се предпазваме от залагане на нови програми, които все още не са обмислени. Трябва да гарантираме, че действително се ангажираме с добри резултати. И тук се позовавам на цитата от Чърчил – Стратегията е една, обикновено, не бива да я разводняваме. Смятам, че подходът е положителен с известна критика и предложение за някои изменения. Първо по изменение 25-то във връзка с разходите и набъването на публичния бюджет за изграждане на пешеходни пътеки и велосипедни алеи. Това е нещо съвсем конкретно. После 28-о изменение, обемът инвестиции за велосипедни алеи, тук струва ми се можем да говорим за инвестиции в устойчива мобилност, а не за нещо съвсем конкретно. Това вече на етапа на общата дискусия. Като цяло искам да привлека вашето внимание към регламента за Кохезионния фонд. Тези 10 милиарда се предвиждат за Европейския фонд за рибарство и това е обвързано с региони, които имат достъп до кохезионния фонд. Но тук следва да сме предпазливи, защото говорим за централизирано управление. И с критериите, които оказваме за кохезионната политика, не бива да налагаме а, наказателен подход, да отчитаме административния дефицит, например, ограничените срокове – не бихме искали да внедряваме този принцип за а, първият получава първи, защото това би възпрепятствало други региони в достъпа им до финансирането. Последна бележка. Категорично поддържам идеята за това да се предвиди туризма в общите показатели, щом говорим за развитие и инфраструктура. Нека си даваме сметка, че следва да заложим този толкова важен сектор туризма към транспорта. Господин Зеле. Да, благодаря. Искам да кажа, че че становището на господин Крамер е стъпка в правилна посока. Има някои елементи, на които ще се спра по-късно, защото нашето мнение малко се отклонява инвестициите трябва да бъдат устойчиви от гледна точка на развитието на транспорта. Е, мисля, че подходът е много е, правилен, е, що се отнася пък до Европейския фонд за регионално развитие и фонда за сближаване. Във връзка с преамбюла ще кажа, че знаем, че в механизма, механизма свързване на Европа са предвидени 10 милиарда. Много се говори за перспективите. Има някои проблеми, където прагът не е така висок във връзка с подкрепата на политиките за сближаване. 2,2% от брутния вътрешен продукт. Естествено, много е, е обширен въпросът. Е, той не обхваща само политиката на, на транспорта. Е, тук трябва да говорим е, за финансирането по принцип. Сега. Е, предложение пето. А, е, Михаел отдава голямо внимание на падането на желязната завеса, на връзката между е, източната и западната част на континента, в е, източната част на континента инфраструктурата е недоразвита. По изменение 8 необходимо е да се разпределят максималните е, и минималните суми за различните елементи. Има някои страни в Европейския съюз, които предвиждането на лимити е, за сумите за пътища, е, някои хора няма да могат да имат дори достъп до пътищата, например, е, чрез железница. Ако железниците не са развити, няма смисъл дори да се строят велосипедни алеи, защото хората не могат да стигат до пътищата, които могат да им помогнат да се свържат с европейските мрежи. Но във всеки случай това са общи съображения във връзка с становището. Госпожа Сеналова, благодаря, господин председател. Искам да благодаря на докладчика за изготвеното становище. Много добро бе и сътрудничеството ни с контрадокладчиците. Напълно съм съгласна с докладчика, че Европейската комисия трябва повече е, да вземе предвид е, стратегията 2020 година. Трябва да се ръководи от тези цели е, в тематично отношение, както и от гледна точка на постигане на повече солидарност и изравняване на регионите регионите. Това е в крайна сметка основна цел на политиката за сближаване. Напълно съм съгласна с идеята на докладчика, че трябва да се окоръжават новите видове устойчива мобилност. Може би е добре да поставим акцента върху градския обществен транспорт. Той трябва да заема централно място сред приоритетите по преодоляването на недостатъците. Е, ние обсъждаме този въпрос е, във връзка с анализа и преразглеждането на мрежите. Докладчикът подчертава допълнителната полза в европейски мащаб, която трябва да проистича от селекционираните проекти. Мисля, че е необходимо да имаме е, подаващи се на измерване е, количествени показатели, е, които да ни спестяват нежелани или неочаквани резултати. Докладчикът казва, че трябва да се засили предварителния контрол. Това е основателно, но също така трябва да да е, се усъвършенства последващият контрол. Приветствам е, отчитането на туризма, но той се нуждае от е, допълнително внимание. Е, също така е добре, че докладчикът се е спрял на външните разходи и разходите за гражданите на Съюза, но тук ми са ми необходими допълнителни разяснения от него, какво точно има предвид. По процента за различните видове транспорт, по изменение 8 не съм съгласна и съм против изменение 29 във връзка с общото правило според което трябва да се дава приоритет на проекти, които водят до явни ползи. Противопоставянето ми тук проистича от общите цели на политиката на сближаване. Трябва да не се отклоняваме от основната цел на тази политика, а именно постигане на уравновесеност а, на инфраструктурата, т.е. до развиване на инфраструктурата в не така развитите региони. А, във всеки случай, по отношение на 10 милиарда за фонда за сближаването, първа предстоят разисквания. Благодаря, господин Бергер. Благодаря, господин Пиркер. Докладът имаше за цел да стимулира растежа инвестициите в заетост. И в тази връзка да се стимулират развитието в транспортни мрежи. И за това приветствам предложението за изменение номер 15 на господин Карамер, което предвижда инвестиции в доизграждането на железопътна инфраструктура и на мултимодалността, както и в транспортната мрежа ТЕНТИ. Бях малко изненадан, докато слушах господин Крамер и неговата остра критика на трансевропейските коридори, именно Балтийско-Адриатическия коридор и а, неговото а, и това, че той води в Австрия. А, Естествено, че в протежение на този коридор трябва да има и тунели, иначе няма да е възможно а, да се изгражда железопътна инфраструктура и да се реализират а, а, онези а, мултимодални а, проекти, които той толкова харесва. Тези проекти могат да се или се реализират а, именно заради съществуването на този Балтийско-Адриатически коридор, който от Хелзинки води до северо-адриатическите пристанища. Тук има допълнителна стойност за растежа, за заетостта, а, а вие критикувате именно този проект смятам, че трябва да а, отдадете значение, да отчетете цялата тази предварителна работа при реализирането на такива големи и скъпи проекти. А, в този смисъл очаквах от вас по-скоро положителна а, оценка за този проект, защото целите, които искате да постигнете с вашия доклад, се постигат именно с проекти като този. В този смисъл би трябвало вие да подкрепяте подобни проекти, а не да ги критикувате. критикувате проект, който е толкова важен за Балтийско-Адриатическото пространство. Господин Маринеско. Благодаря. Благодаря по въпроса с казаното от господин Крамер, смятам, че предложението за изменение номер 5 трябва да бъде разделено още веднъж на две части, за да отговаря на предложението на комисията. Аз съм за развитието на градската среда и за предоставянето на 5% за развиването на а, система от а, подземен транспорт. Би било добре да помислим повече за европейска транспортна мрежа на две нива. С а, различен подход от една страна, чрез механизма за свързване на Европа, трябва да не забравяме, че Фонда за регионално развитие и Кохезионният фонд разпределят средства и а, тези средства отиват за а, развитие в една единствена област. Трябва да си помислим също така дали в силно развити региони действително трябва да се инвестира в транспорта. Благодаря, господин Рике. Благодаря, господин председателю. Е, напред искам да благодаря на Михаил Крамер за извършената работа и е, за предизвикването на тези разисквания. Първата ми бележка е, че когато говорим за регионални фондове. Говорим за около 90% от източниците на финансиране за транспорт. Благодаря на колегата Маринеско. Е, благодаря на е, Михаел е, Крамер за това, че има този капацитет да се вслушва в казаното. За 90% от средствата от, е, за транспорта в Европа използваме регионалните фондове. Значи е, това е огромен бюджетен ресурс. Е, като контрадокладчик за Кохезионния фонд, аз съм съгласен с предложенията на комисията за фонда за сближаване. Подкрепям докладчика по измененията, с които припомня какъв напредък е, трябва още да бъде постигнат, особено в екологичната сфера и във връзка с туризма. Но пък съм резервиран за въвеждането на дискрими национни проценти за някои проекти, защото по е, фонда за сближаване все вече са предвидени 10 е, милиарда е, за проекти, от които пътищата са напълно изключени. Мисля, че в фонда за сближаване не бива да въвеждаме дискриминация. Ако допуснем това, ще има истински бунт и това ще се отрази дори върху механизма за свързване на Европа. Мисля, че ще внесем някои изменения е, във връзка е, с е, ползата на общо европейско ниво. Трябва да приведем всичко в съответствие с целите за намаляване на въглеродните емисии, е, трябва да направим и връзка е, с интелигентните системи, защото и чрез тях се е, постига общо европейска полза чрез Кохезионния фонд. Необходимо е да се добавят някои елементи във връзка с показателите. Сега ще направя само една допълнителна бележка. Има едно изменение за изключване на средствата от Европейския фонд за регионално развитие. Мисля, е, че е, в е, миналата бюджетна рамка Кохезионния фонд беше предвидил доста средства, но над 40 милиарда евро дойдоха от регионалния фонд. Значи, ако отрежете средствата от регионалния фонд, се лишавате от 40 милиарда припомним, че 10 милиарда вече съществуваха по линия на агенцията. Не става дума да спасим 21 милиард, който остава. Мисля, че във всички случаи ще изгубим поне 20 милиарда евро от средства за финансиране на транспорта и затова трябва тук много да внимаваме с това предложение на комисията. Трябва да не допускаме изключване на транспорта от регионалния фонд. Не става дума само за конкурентоспособността на страните. Те са все по-малко конкурентоспособни с все по-голям дефицит. Но, е, разбира се, ако се е, изключи транспорта, това ще има незабавно отражение върху бюджета. И ще бъде пагубно за транспорта такава стъпка. това припомням на колегите, че ако всичко беше всичко бъде оставено да погине само заради съображение за конкурентоспособност, това ще доведе до много голям трус. И мисля, че е, нито един механизъм за финансиране, с който разполагам, няма да може да е, компенсира този недостиг. Господин Берковиц от комисията. Да, благодаря ви. На първо място изказвам благодарност на докладчика за качеството на негови доклад. В него се съдържат много елементи, които са в духа на нашето предложение, най-вече акцент върху резултатите, устойчивостта, стратегията за Европа 2020. От гледна точка на комисията имаме някои бележки, които се отнасят повече до редакционната страна на, на текста и постигането на баланса. В нашето предложение ние се стремим да заложим изменението на климата в всички програми, когато дефинираме стратегиите и прилагането на директивите. Опитваме се да заложим това в самите програми, а също и в подбора на проектите, които ще се изпълняват. Това е заложено в самия регламент. Ние проявяваме разбиране към вашите опасения за външните разходи. Това вече е отразено в основните принципи. Така че нещата не се свеждат толкова до намерение, колкото до а, редактиране и формулиране. Сега стигам до въпроса за баланса. Няколко пъти бе споменато това. В едно от предложенията за трите регламента а, имаме идеята да оставим страни а, тематичната а, цел и да помислим за економика с по-малко вредни емисии. Това може да звучи твърде ограничително, особено предвид на а, духа на договора за устройството на Европейския съюз в частта му за транспорта. Още веднъж ще повторя, че споделя много от вашите идеи и те са е, свързани с е, нашето мислене за 2050 и намалените емисии. Но начина по който ще се прави в някои случаи може да доведе до допълнителни административни тежести, което в крайна сметка ще провокира негативна реакция от държавите членки. Защото това, е което ни трябва да постигнем консенсус и после да спечелим на наша страна съответните отговорни а, органи. Стигам до още един въпрос, който пак опира до редактиране на текста. А именно, позоваването на отделните дейности, всичко, което вие добавяте, може да се финансира по сегашните правила. Но струва ми се, ако говорим за един дълъг списък, най-вече мисля си за изменения от други комисии, това едва ли ще е полезно защото отклонява вниманието от конкретните цели и резултатите, които искаме да постигнем. Но това всичко е въпрос на подобряване на текста. Сега накратко ще се спра на финансирането на инфраструктурата в богатите региони. Това бе повдигнато като проблем. Смятам, че е ясно да се знае какво е предложението на комисията. Комисията казва, че не бихме искали да финансираме базисната инфраструктура. Това означава широко мащабна инфраструктура като магистрали, високоскоростни ЖП линии в богатите региони. И това са региони, които са с 90% над средното за Европа. Това е което предлага комисията. Причината за нашето предложение е не, че смятаме, че не е нужно, а поради ресурсите, които са заделени за богатите региони, те са ограничени. Затова смятаме, че по-малките проекти там ще бъдат по-полезни. И съответно държавите членки, които отговарят на условията на Кохезионния фонд, могат да кандидатстват. Това въжи за всички региони. Следователно прави се съвсем малко изключение по отношение на общия обем ресурси. И последно, относно туризма. Ние разглеждаме туризма и тук ще поясня защо го представяме така. Разглеждаме го като много важна стопанска дейност. Това не е цел сама по себе си. Това е нещо, което оказва принос за постигане на стратегията Европа за 2020, за разкриване на работни места – економически ръст и екология. Не бихме искали да изолираме туризма в отделна област. Накрая, по проблема за показателите, готови сме да обясним как ще ги подобрим и да проведем детайлна дискусия по тези технически въпроси. Благодаря. Председателя, съвсем накратко заповядайте. Да, Искам само да отговоря за инфраструктурата, с която се предоставят основни услуги по транспорт, интелигентните мрежи. Това е лош сигнал, защото с малкото финансиране за тези региони едва ли те ще получат стимул. И опасявам се, те ще бъдат отчуждени от останалата част на Европа. Тук става дума за базисни услуги за европейските граждани, това е лош сигнал. Особено предвид на този малък европейски бюджет. Трябва да търсим добри резултати, да видим европейските приоритети, а не да мислим за приоритетите на най-богатите региони. Председателя, ще реагирам по това, защото това действително ме безпокоя. Ние не говорим за европейски приоритети. Говорим за високоскоростна линия. Тя може да тръгне от богат регион и да завърши на друго място. Тя има два края, всяка железопътна линия. Мисля, че миналия път говорихме за това. Дано не се движим в омагиосен кръг. Сега, Майкъл. Мога да възприема този пример. Мога да дам този пример за разстоянието Нюрнберг Ерфурт. Тя продължава до Мюнхен, но за, от Мюнхен за Залцбург още нямаме дори план. Един милиард европейски средства а, отидоха за този проект. А, и а, този проект а, е предназначен за свързването на източната и западната част на Германия. Там има много проекти, но забравяме граничните региони. Мога да ви дам 20 примера, с които европейски средства а, са отишли за реализирани на проек, за проекти, а, които са за свързване на Европа, но те не вземат под внимание граничните региони. Това не смятам, че е правилно по казаното от Матия. Не съм съгласен. Ако се финансира път а, и след това искам а, а, данък за ползването на магистралата, то има 100% съфинансиране. Ако става въпрос за железопътна линия, мога да разчитам за финансиране само на 3 четвърти. Това е, дава предимство на изграждането на пътищата. И се питам как за едните може, за другите не може. И това е смисъла на моето предложение за изменение. Доста е техническо, но ако имаме за цел да не, да не създаваме неравнопоставеност за железопътните пътища, трябва да приемам това изменение. Развитието на градските региони. 2,2% е таванът на средствата, които могат да се използват за развитието на определени региони. И за това смятам, че е правилно да не се инвестира в основна инфраструктура но а, когато говорим за големи градове и за околовръстни пътища, а, когато кажем, че ние ще строим трамвайни линии, а не околовъстен път, това базисна инфраструктура ли е или не е? И ако има голям положителен ефект върху екологията, смятам, че а, има какво да се направи в големите градове по въпроса за а, опазването на околната среда. А, в немския вариант локинг беше преведен а, само като, като, като бягане, тичане, не това означава ходене пеша. По въпроса за кохезионния фонд намирам се интересна а, забележката на Робърт. Ако 3,5 милиона се изградят, а, за да се свържат а, държави от а, Балтийския регион, а, това е а, съвсем а, наред. Но когато говорим за четири държави, например Чечи и а, ако вземем предвид, че а, речният транспорт а, е спаднал от а, 10 брутни регистър тона е намалял почти на половина. Е, можем да се попитаме защо всички други могат да получат средства и могат да пътуват, освен на големите проекти. И искаме ако 10 милиарда се прехвърлят, трябва и ние като парламент да имаме глас и да определяме и да задаваме посоката. Не искаме да бъдем изключени, понеже ние сме една от трите институции, които участват в законотворчеството. Цифрите, които ви казах, 40-20 30%, 40% процента инвестиция в железопътния транспорт бяха приети с мнозинство. За другите проценти можем да дискутираме. Най-малко 40% съм казал, че трябва да бъдат предвидени за изграждане на железопътна инфраструктура новите държави членки, например Польша, България, Румъния, през последните 10 години, когато имаха достъп до кохезионния фонд, използваха 90% от средствата за изграждане на пътища, почти нищо за железопътна структура. Можем да кажем, да, те имат нужда от по-добри пътища, железопътни връзки си имат. може би не сте били в някои от тези държави. Аз съм бил господин Пирка. За съжаление, не присъствахте. А, не чухте какво казах. А, Австрия иска да построи три тунела. Всички средства, а, някъде около 50 милиарда, а, няма да се намерят в Австрия. Защото Австрия а, винаги е прехвърляла тези разходи към железопътните дружества, а не ги е слагала в държавния бюджет. Затова и имате а, тройно А като статут от а, банките. Сега искате проекти, които са интересни за граци, за Кладенфурт. Ако идвате обаче през Панонската низина от а, Унгария, можете да избегнете тунелите и да реализирате по-ефтини проекти. В Германия също има проекти за строеж на тунели и аз съм против. А, освен това, областта Земеринг е, под, е защитена от ЮНЕСКО и трябва да се внимава с ефектите върху околната среда. Господин Пике, а, тук е, на това място искам да ви благодаря за конструктивната работа и се надявам е, да постигнем добри резултати с нашия доклад. Благодаря, Майкъл. 7 е, май на 31 май се обсъждат измененията в комисията, след което ще има гласуване в пленарна сала на началото на юни. Благодаря. Никой не ми е казал, да, че желая да повдигне някакъв въпрос по точка разни. 7 май в 3 часа е началото на следващото ни заседание в Брюксел. Благодаря на всички, благодаря и на преводачите. Вдигам заседание.